So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Уважаеми колеги, добре дошли обратно в Комисията по околна среда. Uh, За мен е истинско удоволствие да приветстваме нашият председател, господин Бузер. Добре дошъл отново в тази комисия. Аз знам, че вие сте изключително ангажиран с въпросите по защитата на климата и борбата с климатичните изменения и то от дълги години. Затова за мен е истинско удоволствие да ви приветствам тук. Казваме добре дошъл и на господин Клаус Веле, нашия генерален секретар. Добро утро и на Изабел, представител, който отговаря за работата по а, околната среда. А, тук имаме и тържествен а, момент. В а, нашата комисия трябва да подпишем декларацията във връзка с управлението на системата в Европейския парламент, свързана с околната среда, ЕМАС. Тук говорим от дълги години за стандартите и критериите, като ангажираме гражданите и обществото като цяло да полагат много усилия. А затова трябва да покажем и самите ние, че бихме могли да служим за модел за подражание. Наистина е свършена много работа. Регламента ЕМА се в сила от 2004 година, през 2009 година беше ревизиран. И председателят наистина обеща да проведем дебат тук в нашата комисия, след това да се подпише новия документ. Мисля, че тук в Европейския парламент и в 27-те отделни национални парламенти, е добре ЕМАС да бъде разпространен. Тези правила да стигнат до отделните столици Може би наистина трябва да се замислим дали това не е една подходяща област за сътрудничество. Така че добре дошъл. Давам ви думата за вашето встъпително слово. Благодаря ви много, господин председател. За мен наистина е чудесна възможност още веднъж да бъда тук сред вас в Комисията по околната среда, в Комисията ЕНВИ. Аз имам 16 месеца пред себе си като председател на Европейския парламент и след това ще се върна обратно в Комисията по околна среда, така че времето наистина не е твърде дълго. А, трябва да кажа, че днес ще преподпишем ангажимента си по ЕМАС и това е изключително важно събитие, защото още веднъж ще подчертаем, че за нас е от изключително значение да се справяме с екологичните проблеми. И това е така от самото начало. От самото начало на институцията, като демократично избиран орган от 1979 година насам. Това винаги е била важна тема за нас и ние имаме постоянен ангажимент откакто съществува тази комисия от 1979 година. можем да кажем, че има политическо експертно познание, нещо уникално. Така че това предложение е да разпространим своята идея, тази идея ЕМАС, която да бъде възприета от националните парламенти в Европейския съюз е изключително добро. Това е наше изконно убеждение, че ние бихме могли да обърнем измененията в климата. Поради тази причина започнахме работа по ЕМАС. 17% намаление на въглеродните емисии през последните 6 години. Също така обещахме постигането на 30% до 2020 година. Наясно сме, електрическата енергия от възобновяеми източници, рециклирането а, и спестяването на хартия са от изключително а, значение. Изключително доволен съм, че беше положено началото на проучване миналата седмица, като целта е а, да се постави цел пред Европейския парламент за намаляване на емисиите. Тази схема ще бъде прилагана и за в бъдеще и е ваша отговорност. Вие трябва да приемете при сърце намаляването на емисиите и да намалим колкото е възможно повече. Ако искаме да се ползваме с доверие, когато разискваме проблемите на околната среда, ние трябва да си свършим домашното тук, в парламента. И според мен наистина това е чудесна възможност да се срещнем с вас и да преподпишем споразумението ЕМАС. Също така съм убеден, че да, пред нас е срещата в Канкун. Наистина изключително важно събитие за Европейския парламент, защото искаме да покажем, че е, разчитаме на лидерска позиция и бихме могли да постигнем много в Канкун тук споделям личната си гледна точка. Тук сред вас като колеги и приятели от Комисията по околна среда. Може би няма да бъде възможно да се постигнат целите в следващите години, след Киото, но трябва да концентрираме усилията си върху три пилона, за да постигнем колкото може повече. На първо място трябва да се справим с проблема с обезлесяването. Трябва да се спасят горите. Трябва да видим как да бъде спрян този процес. На второ място да се обърнем към технологиите. Всичко, което е свързано с технологиите. Тук сме наясно в Европейския парламент, в комисията Енви, че без новите технологии ние не бихме могли да спрем измененията в климата. Ние го разбираме много добре. Трябва да подобрим трансфера, пренасването и използването на технологии. Това е от изключително значение за по-малко развитите страни и изгряващите економики. Това ще бъде изключително важна точка – в работата ни по общностните политики. И последната точка, по която трябва да започне сериозен дебат, е свързана с фонда по адаптация и смягчаване на ефекта. Започнахме пред няколко години, преди една година в Копенхаген, подобрихме процеса значително и този фонд е от изключително значение за по-малко развитите страни. Наистина бихме могли да постигнем успех по тези три точки и да се подготвим за сериозни преговори в Йоханесбург. Наистина това би бил сериозен успех в Канкун. Не знам дали сте съгласни с мен, но бих искал да споделя резултата от моите лични срещи с лидерите на останалите страни. Наистина смятам, че работата и успехите по тези три точки биха били много важни. Също така, господин председател, с вас обсъждахме смисъл от моето присъствие в Канкун. Наистина е важно да има официална делегация в Мексико, така че за мен е важно лично да отида там с някои колеги от кабинета. Но смятам да оставя отговорността на нашия колега Йолайнен и на делегацията и да не отида лично на конференцията. Присъствах в Познан, в Копенхаген, преди 4 дни бях в Найроби, така че наистина придобих известен опит. Според мен от е, дадена гледна точка наистина би било по-добре да е така. така че преди няколко дни започнах разговори с председателя, с нашия председател на комисията Енви. Ще остава този въпрос и на вас. Може би е по-добре да отида, от друга страна пък може би е по-добре да не се присъединявам към делегацията. Така че това беше всичко от мен. Благодаря. Благодаря. Е, знаем е, вашата свързаност е, с въпросите за предотвратяване на изменението в климата. Трябва да бъдем амбициозни относно резултатите на Канкун. Ще има резолюция на пленарната сесия през ноември. И желанието ни е да се постигне глобално споразумение за защита на климата. Но по-реалистично ще бъде да кажем, че в Канкун ще договорим някои аспекти на подобно глобално споразумение. По-късно, вероятно в Йоханесбург, ще бъде възможно да сключим едно цялостно споразумение. Но части от него трябва да са готови още в Канкун. Разбирам, че вашата програма е много натоварена, че имате да преговаряте и по други въпроси. Но ние знаеме, че вие подкрепяте от все сърце нашите усилия. Благодаря. Сега ще давам думата на нашата заместник председателка, госпожа Байо. Благодаря, господин а, а, председател. А, мисля, че програмата ЕМАС а, за екоуправление и одит а, е от една страна трябва да правим това, което, което казваме, Особено този парламент и тази комисия не трябва само да законодателстват, но трябва и да дават пример. Но за да даваме пример, трябва инструментите, които използваме, да бъдат истински. За какво ни трябва? За какво, примерно, да купуваме по-малко замърсяващи а, коли, ако пътуваме повече с тях? А, защото а, в крайна сметка емисиите ще бъдат по-големи. Какъв смисъл има да използваме добри източници на енергия, ако изразходваме повече енергия? И затова ЕМАС е една много чудесна чудесно средство, за да можем да направим екологичен баланс на това, което изразходваме. Сметам, че това е нещо, за което ние трябва да се мобилизираме не само ние самите като депутати, но и всички институции и целият тяхен персонал. И това е работа, в която всички трябва да участват в е, всекидневното прилагане на това, което изисква ЕМАС. Само по този начин хората ще ни имат доверие, само по този начин ще може да защитаваме намаляването на въглеродния диоксид, само по този начин ще покажем, че нашият парламент е, айде да не кажа парламент на нула емисиите, но че потребява много по-малко и по този начин ще спечелим и економически. Вие знаете, аз съм също в комисията по бюджета, включително и в бюджета на парламента, ако ние можем да демонстрираме, че имаме сериозни екологични цели, че реално може да намалиме разходите за нашето функциониране, а, това ще бъде един прекрасен пример за опазване на околната среда и ще покаже нашето отговорно отношение към публичните средства. Смятам, че програмата има е един великолепен инструмент, за да можем в нашата институция да покажем, че на практика правим това, което говорим. Защото, разбира се, едновременно не може от една страна да приемате закони, а от друга страна да не изпълнявате това, за което призовавате или за което са предназначени тези закони. Пак казвам, това е един прекрасен инструмент, за да можем самите да работим по-добре за опазване на околната среда. Много благодаря, госпожо заместник-председател. А сега ще чуем изказвания на представители на политическите групи Знаете, че работим в Брюксел и в Страсбург. Този въпрос обаче няма да се реши в тази комисия. Може да се обсъжда при други случаи. Линда Макеван е, беше докладчик е, е, по ЕМАС. Може би тя ще вземе думата първа. Благодаря, господин председател. Нямам нужда от 3 минути. Искам само да благодаря на нашия председател, защото знам, че той е, има при сърце проблемите на измененията в климата, работи упорито, беше в Копенхаген, в Познан, в Бали. Е, и е, всички, които работят в парламента, знаят, че има неща, които можем да направим по-добре тук в нашата сграда, за да спестяваме енергия. когато се споразумяхме за измененията в ЕМАС миналата година, искахме първо а, да подредим своя дом и мисля, че е добре, че възнамеряваме това да направим. Трябва да направим повече за рециклирането на отпадъците. Къде отиват, примерно, пластмасовите бутилки от канцелариите? Давам ви просто един простичък пример – а, простичък, но а, красноречив. Трябва да имаме различни контейнери, защото ние ги слагаме на различни места, но после идват и ги събират всичките пак на едно място. А, значи това са а, простички неща, които можем да направим. И иска ни се също така на ЕМАС да се прилага в целия Европейски съюз и в други организации. Миналата година упростихме системата за екоуправление и одит имаме институции в Страсбург, Люксембург, Брюксел. Различните страни по различен начин подхождат към тези неща. Много пъти питах за какво ни е необходима ЕМАС. Но ако ние не можем да прилагаме тази схема, фирмите и предприятията по-трудно, още по-трудно ще се окаже да я прилагат. Значи, иска ни се колкото може повече организации, повече фирми и предприятия да намаляват своите е, въглеродни емисии и да управляват ресурсите си по по-добър начин. Благодаря, господин председател, че сте сред нас. Благодаря и на, госп... на вас, госпожо заместник председател. нека всички участваме в ЕМА, за да се променят нещата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че председателя Бузек, генералния секретер, госпожа заместник председателя са тук. Сега няма да навлизам в темата Брюксел-Страсбург. Много добре знаем каква е правната ситуация, но въпреки това бихме могли да подобрим нещата. Що се отнася до Канкун, господин председателю, много ще се радвам, ако вземете участие, въпреки натоварената си програма, защото особено сега, след влизане в сила на Лисабонския договор, никак няма да е зле ние като парламент да излъчим сигнал. В никакъв случай не, подчерт... не подценявам нашия председател Йолайнен. Той е достатъчно представен представителен, но присъствието на председателя на Европейския парламент ще бъде знак. Що се отнася до цялата тази история с ЕМАС, искам да спомена някои дреболии. Току-що се каза, че трябва да дадем добър пример. В този смисъл, нека да проверим какво става с нашата така наречена шофьорска автомобилна служба. Как мина търга, който беше обявен? Не можем ли да използваме по коли с по-екологични двигатели? Това не би било популистка мярка. Сутринта гласувахме за лекотоварните автомобили и емисиите от въглероден диоксид. Ами нека да се придържаме още нещо, което ме интересува лично като непушач, насякъде има едни прекрасни табелки в баровете, че не се пуши, но никъде депутатите не ги спазват и няма какво да крием, създаваме правила за другите. Следователно трябва да ги спазваме тук в собствения си дом, иначе олекваме. И накрая любимата ми тема – водата. Нямам впечатлението, че в този парламент, в тази сграда, водата се управлява економично. Знам, че и в Брюксел, и в Страсбург вода има достатъчно, но напоследък имаме в дневния си ред три директиви, които са свързани с економиите на водни ресурси. Нека да започнем от Европейския парламент. Да, в туалетните чешмите в Страсбург са особено качествени. Там има какво да се пипне. Крис Дейвис. You, Благодаря, уважаеми господа председатели. Аз искам да подкрепя и да се съглася с подкрепата, която получихте във връзка с ангажиментите, ние в тази комисия ще ви поощряваме и а, е, бихме искали да се проведе семинар, както за членовете на комисията, така и за странични а, е, хора. Надявам се да успяваме да ви предоставим политическа подкрепа, ако е необходимо. Нещо допълнително. Тук Става дума и за фабриките за производство на коли, въобще за по-големите предприятия. Дали има някакви статистически данни, свързани с по-големите предприятия? Как точно се измерват емисиите, как се използва количеството вода и ресурсите, които се използват, отпадъците, които се изхвърлят. Да, виждаме едни огромни таблици, виждаме едни огромни а, схеми, виждаме докъде сме стигнали в своето развитие, в това, което сме а, постигнали и наистина трябва да помислим за място, на което да ги сложим тези, тези табла и да водим посетители, за да видят те какво сме постигнали. Това ще послужи за примери за останалите институции, национални а, парламенти. Благодаря, господин Дейвис. Сега последния оратор. Да, много благодаря. Надявам се, че ще успявам да работя с вас в бъдеще. Благодаря ви, че сте тук, че сте сред нас. Но не трябва да забравяме, че не сме постигнали всичките си обещания. Преди 10 години взехме решение 5% от енергията да бъде произвеждана от нас самите. Аз тук край парламента не виждам вятърен парк, да речем. Тоест, какво се случва? Защо не се изпълняват тези поети ангажименти? И защо използвате такава хартия или пък пластмасови бутилки? Защо да не проведем а, обществена поръчка и да се а, взимат стъклени бутилки, да речем? Може би такава вода би могла да бъде постав... доставена от по-малко разстояние или пък лампите. Сигурно е доста скъпо някой да се катери тук и да а, сменя лампите. Защо използваме лампи с живак, лампи с живак, които са забранени за а, използване? Защо не използваме по-ефективни лампи? Има лампи, които са енергоспестяващи, да, те са по-скъпи, но в същото време са далеч по-устойчиви. Защото ниските разходи по поддръжка и смяна ще се изплатят за в бъдеще. Компютри, аз получавам нов компютър а, или в Страсбург, или в Брюксел, някой от моят кабинет, от моите колеги получават нов компютър. Дали това е необходимо? Да, имаме високоефективни оптични кабели, но в същото а, време не се използват всички програми. Защото тези компютри, с които разполагаме в своите кабинети, са ни терминали. А, ние можем да си използваме компютрите, които са закупени преди 5 години. В крайна сметка не толкова много неща са се променили. Това ще улесни и персонала при използването, защото когато се възникне даден проблем в определена точка в сградата на парламента, такъв проблем ще се реши много по-лесно. По този начин всички ще спестят усилия, ние ще спестим усилия хората, които отговарят за поддръжката, ще спестят усилия и така нататък и колите, които се използват. Това беше споменато вече. Защо не изберем просто по-малки коли, които да ни вършат същата работа? Или пък защо да не си вземем велосипеди, велосипеда от къщи? Да, разрешено да ние да ги използваме през деня, така че трябва да ни се разреши да взимаме служебните велосипеди вкъщи и да идваме с тях на работа на другия ден. Разбира се, това са едни простички предложения, които ми възникнаха в главата от ежедневния ми живот като депутат, но много ви моля да ги обмислите. Благодаря. Благодаря. Виждате, господин председател, имаме много идеи. И а, може би службите на парламента и генералният секретар трябва да помислят да използват някои от тези полезни идеи, които се споделиха тук. А, много полезни неща предлагате. За електрическите кружки, както и за компютрите. генералният секретар по, поиска администрацията да представи 10 най-важни пунктове е, за изпълнение на изискванията на ЕМАС. Една от идеите е да се сменят е, всички осветителни тела. Е, до година значи, цената ще бъде около 2 милиона, но средства ще се възстановят за 4 години. To have money back in four years. And is also another idea. Друга идея а, беше да се създаде една така наречена котия за идеи. Имахме дори специална среща, а, за да може всеки от нас има една или друга полезна идея, да, да има начин да се предлагат тези идеи. Трябва да бъдем открити, защото а, открити за нови идеи, защото искаме да бъдем начало не само в Европа, но и в целия свят в това отношение. Благодаря ви за това, че дойдохте в парламента. Искам да напомня, че имаме телевизионно студио в парламента и всичко това трябва да стигне и до медиите. Уважаеми колеги, продължаваме по дневния ред. И сега, след като изпратихме председателя на парламента, имам честа да ви представя госпожа комисаря по рибарство и морско дело, госпожа Мария Даманаки. Добре дошла в комисията по околна среда. Естествено, че вашия фаворит е комисията по рибарство но нашите членове искаха да проведем тази дискусия. Няма да се плашат. Не бива да се плашат колегите от Комисията по рибарство. Нямаме да, намерение да отнемаме от техните прерогативи. Обаче морската среда е изключително интересна за нашата комисия и би било интересно да чуем от вас какви инициативи предстоят, какво ще направите, за да се провежда устойчива политика в тази така важна област област. Сутринта приехме резолюция за нефтодобива, нефтените платформи в водните пространства. Помня вашата прекрасна реч в Страсбург преди лятната вакансия на тази тема. Много ми хареса, защото говорихте в прав текст и бяхте много последователна по отношение на условията, които трябва да се поставят пред фирми, които използват ресурси в такъв размер. Рибарство и екология това е, е много комплексна, обща тема с много допирни точки, така че направо ви предоставям думата да разкажете за своите идеи. Благодаря. Почитаеми дами и господа, господин Лайнен, радвам се, че ме поканихте на заседание на вашата комисия, за да обсъда а, с вас а, общата политика в областта на рибарството. Не може да се пренебрегне факта, че проблемите, които обсъждаме, са свързани с а, рибарството и затова аз а, с радост приех вашето предложение да дойда тук и бих искала да вие да участвате в обсъждането на проблемите, при които аз съм изправена и които се опитвам да решавам, защото ако искаме да има радикална промяна в нашата политика в областта на риболова, ако искаме да имаме устойчив риболов, трябва да решим тези въпроси. Тоест успехът на нашата политика и вашата и нашата изиска тясно сътрудничество между рибарството и онези, които работят за опазването на околната среда. Само по този начин ще постигнем общите си цели. Както вече споменах, искам въпросите на околната среда да бъдат в сърцевината на нашата политика. Необходим ни е екосистемен подход към управлението на рибните ресурси. Имаме нужда от творческа морска политика и в лицето на рамковата директива за морската стратегия, за да се постигнат целите на тази стратегия. Това значи, че нашата нова политика трябва да има, да поддържа, постигне и поддържа един добър екологичен статут на морската среда. Тоест, риболова да се прави по такъв начин, че рибите, а също така и млекопитаещите, които живеят в морето, да могат да се размножават и раз... живеят. Тоест, ние така трябва да ловим рибата, че да вредим колкото може по-малко на всички морски животни. Не трябва нашето риболов да пречи на биоразнообразието, включително и на целите на Натура 2000. Необходимо е също така намаляване, дори премахване на това, което изхвърляме, защото не може да си го позволим от тук нататък. Сегащата ни е обща политика в областта на рибарството не постига тези цели. Нито една от тях. Това ние ясно изтъкваме в нашата а, зелена книга и всички заинтересовани страни а, се съгласиха с тази, ако не всички, повечето от тях. Имаме свръхкапацитет в риболовната си флота и поради това ловим повече, отколкото е допустимо. От друга страна, късогледият краткосрочен подход също ни пречи. Общо тази година, преди преразглеждането на политиката и искам да ме подкрепите в това, да променя това положение. Не ме разбирайте погрешно. Неуспехът на тази политика не е вина само на съвета. Няма в никакъв случай да твърда, че само съвета трябва да бъде обвиняван. Трябва да кажа, че подходът отгоре надолу не вменява достатъчна отговорност на риболовната промишленост. Ако вземем тези три проблеми, свръхкапацитет, краткосрочният късоглед подход и решаването на въпросите отгоре надолу и като добавим към това факта, че понякога липсва политическа воля за изпълняване на взетите решения, сме изправени пред рецепта за катастрофа. И именно това което става. Как съм казвала и друг път, и тук, и другаде, сегашното положение не може да продължава. Необходима ни е основна реформа на общата риболовна политика. Трябва веднъж за винаги на практика да осъществим нашето разбиране, че риболова и опазване на околната среда трябва да върват ръка за ръка. Значи необходимо ни е нещо повече от реформата на сегашната политика, сегашната политика в на риболова. Необходима е защитата на чувствителни райони, например там, където рибите си хвърлят хайвера и други места, като примерно коралови рифове, вместо растежи на, на водни растения, водорасли и така нататък. Необходими са ни политически инструменти, като специално морско планиране, е, е, защитени, защитени области, за да може е, да се решат проблемите и се опазят морските ресурси. Необходимо е по-добре да съчетаем тези мерки с дългосрочното планиране. Дългосрочното планиране е особено важно. Е, възнамерявам е, да разширя дългосрочното планиране, то да обхване всички е, риболовни дейности, които имат промишлено значение. Именно за това нашите цели и нашите намерения, когато ги формулираме, трябва да направим едно предупреждение – всички добри намерения ще си останат само на книга, ако не променим отношението си, не променим мисленето си по тези въпроси. Необходимо е микроуправление и на политическо равнище, което взима предвид търсените резултати, поставя цели и а, привлича за участие страните членки. Необходима ни е система, в която риболовната промишленост и всички останали заинтересовани страни поемат всеки от тях своята отговорност. Само тогава може да се надяваме за истинско подобряване на изпълнението на взетите решения. Затова не един път съм повтарял, искам по-зелена, по-проста и по-децентрализирана политика в областта на рибарството. Това е, е нашата цел. Това значи, че ние трябва много ясно да очертаем нашите приоритети, нашите основни цели, е, защото противоречащите си цели само ще доведат е, до това, което вече сме виждали, късоглед подход социалното измерение на тази политика е не по-малко важно от всички други нейни страни, уверявам ви. Но, трябва много ясно да заявя, и на всички вас трябва да бъде ясно, че без добра екосистема, без здрави рибни запаси не може да имаме устойчив рибарство. Устойчивостта е единствено то, което може да осигури благополучиите на рибарските общности. Тоест, обстойчивостта трябва да бъде първата ни задача. Нейното осигуряване да бъде първата ни задача. И социалното измерение ни ме води до въпроса за малките риболовни стопанства. От тях зависи благополучието на нашите крайбрежни общности. Тези крайбрежни общности, тези крайбрежни селища са много важни за нас. Малките риболовни кораби много често са по-малко вредят на околната среда. Те могат да бъдат по-селективни от други части на нашата риболовна флота и за това особено важно е тези е, крайбрежни е, малки съдове да не бъдат е, потърпевши и да не загубят от реформата общата риболовна политика не се отнася само до един сравнително малък е, отрасъл. Тя се отнася до общия пазар на рибните продукти, от който повече от 50% е внос. 50% от рибата, която консумираме рибните продукти, е внос. И за това за мен е, важна цел е да се насърчава устойчивият риболов и извън нашите води, чрез многостранни споразумения, чрез международни организации, чрез двустранни споразумения. Уверявам ви, че тази външна връзка, това, това външно измерение е много важна част от нашата програма. Освен това, както може би знаете, предлагам основно преразглеждане на организацията на общия пазар, за да може тя да се приведе в съответствие с основните цели и принципи на реформата на, общата риболовна политика. А, значи, трябва да нашите рибни продукти да идват от здрави, устойчиви а, източници и да бъдат етикетирани и обозначени по подходящ начин. И много важен въпрос оставих накрая. А, това е съвместното взимане на решения. Тази реформа ще бъде първата в историята на Европейския съюз, за която решение ще вземем съвместно с е, съвета, парламента и съвета. Това, че ме поканихте днес, показва желанието ви да бъдете активен участник в този процес. Искам да бъда съвсем откровен с вас. Нуждаят се от вашата помощ, когато стигнем до процеса на обсъждане и преговори, за да можем да а, изпълним целите на тази реформа. Хорът от гласове е доста голям. Някои мислят, че може като се поизмени тук там е нещо да а, проведем реформата. Чувам тези гласове а, и трябва да им отговарям. Но аз съм убедена, че този подход а, няма да е плодотворен. Затова се нуждаем от вашето активно участие в реформирането на нашата обща риболовна политика. Мненията, които ще разменим днес, ще бъдат част от общата дискусия, която ще ни помогне да вървим напред по пътя, който сме избрали. Най-активно ви приканвам да участвате в активната дискусия на тези проблеми и очаквам да разширим и подобрим нашето сътрудничество през едните години. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за тази ясна презентация на вашата политика. Надявам се, че нашият, вашият подход към екосистемата на рибарския сектор това беше едно продължение на чутото от нас по време на пленарната сесия в Страсбург и надявам се да получите предложения от членовете на нашата комисия. Ще ги получавате за в бъдеще. Сега започваме с координаторите на нашата група. Господин Зибар. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на комисаря за това изявление. Мисля, че нашата комисия ще окаже особено силна подкрепа при осъществяването на устойчива политика в областта на рибарството. Знаете, че много от запасите в момента страдат от свръхулов и стремежа е да възстановим баланса. Бях наскоро в Исландия и съм много впечатлен от резултатите, които постига тамошната политика в областта на рибарството констатирах, че просто е необходима простичка политика с строг контрол и тежки санкции. Колкото е по-сложна политиката, толкова по-сложен и контрола. Така че много ми хареса това, което вие казахте. Проста, подлежаща на контрол политика и сериозни санкции срещу нарушенията. Само така ще постигнем устойчивост в риболовния сектор. Що се отнася до Натура 2000 и биоразнообразието, Знаете, че в момента страдаме от тежка загуба на биоразнообразие. Знаем, че само 10% от райони, от зоните по Натура 2000 са морски зони. Не влиза във вашите правомощия да предлагате зони за Натура 2000, но никой няма да ви попречи да дефинирате такива защитени зони. Благодаря.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 документите на комисията виждаме, че се говори за альтернативни сценарии. Например, за тонът, рибата тон, казваме, че трябва да се отчетат социалните последици и така нататък. но не виждаме сценарии който отчита опасността от цялостно унищожаване на запасите от рибатон. Предвиждате ли забрана изобщо на ловуването на, на, на тон? А колкото до реформата на общата риболовна политика, очакваме с нетърпение тази реформа и в рамките на тази политика, и в рамките на съществуващите споразумения. Предвиждате ли да се приеме това, което неодавна предложи парламента, именно резолюция за включване на споразумение с трети страни, за да можем да имаме гаранция, че рибните запаси, доколкото те са останали, ще могат да се развиват и ще имат биологическа възможност да растат. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Благодаря за встъпителните ви слова. Мисля, че и преди съм ви казвал, според мен работата, която вие имате, която вие трябва да вършите, е най-важната в комисията, особено през този мандат, в следващите няколко години и се надяваме, че ще успеете да постигнете баланс и да върнете рибата в нашите морета. Ако това се случи, ще го отчетем като едно изключително значимо постижение. Няколко въпроса. На първо място, може би отговорихте вече на този въпрос, но има слухове, че вие отстъпвате от амбициите си, защото липсва политическа воля. Да, вие го казахте, когато казахте, че бихте искали да да има цялостна реформа от горе до долу, от корените до върха на клоните на политиката. Наистина, може би се натъквате на трудности и не би било зле да коментирате това. На второ място. Как разбирам аз проблемът, що се отнася до рибните запаси в европейски мащаб? ОРП поддържа запасите стабилни Но тези стабилни нива са много по-низки от тези, които моретата биха могли да поддържат. Тоест, дали бихме могли да постигнем такава ситуация, в която уловът да бъде устойчив в рамките на здравословното, което да бъде от полза за хората ангажния отрасъл но такава една реформа означава, може би, някакъв период на страдание, на пренастройване. Защото по този начин порочния кръг може да се разруши, да стане кръг, който носи ползи. Вие споменахте съвета. Каква политическа подкрепа имате там за необходимите промени? На първо място, всъщност, в комисията, например, получавате ли подкрепа от председателя на комисията, дали той а, е, разбира значимостта на вашата задача. И след това в съвета има ли достатъчно гласове, които признават необходимостта от дългосрочни промени или отново а, е, ще бъдете спряна този декември и по-нататък от късогледството на някой? Благодаря. Да, трудни въпроси, казва господин председателят. Euh, благодаря, госпожо Даманаки. Най-напред разрешете ми да ви благодаря за това, че сте тук в нашата комисия днес. Да ви благодаря за смелата и вдъхновяваща позиция по отношение на квотите за червения тон Искаме да ви благодарим за посоката на вашия ангажимент по, по отношение на квотите за особено застрашените видове. Моя колега за опасване на биоразнообразието, доклад, който бе гласуван миналата седмица от парламента, в този доклад не само се признава провалът на тази европейска стратегия, но също, че не се отчита важната роля на общата риболовна политика. Както знаете, морското многообразие е особено засегнато, тревожно е положението, 84% и 30% са застрашени никога да не могат да се възстановят и по този начин да не могат вече да бъдат обект на промишлен риболов и да осигуряват поминък на крайбрежното население. И да, решаваща ще бъде нашата политика в бъдеще. Госпожо Даманаки, бих искал да ви, бих искал да ви уверя за нашата подкрепа за вашите усилия за реформата на общата политика в тази област и за да може ефективно да се защити морското разнообразие. Докъде сме стигнали днес? И можете ли да ни кажете по-подробно за ваше, на постигнатия напредък и за вашите ангазименти? Първо, критериите за защита на биоразнообразието, които ще бъдат вградени в бъдещата политика и какви са мерките, които предвиждате за възстановяване на биоразнообразието в моретата чрез тази политика. Благодаря. Um, Благодаря, господин председател. Аз също искам да приветствам госпожа комисаря за... и се надявам, че тя наистина ще получава нашето, нашата подкрепа в бъдещите амбиции по отношение на ОРП. Когато се срещам с хората и обсъждам проблемите на Европа с тях, те често се оплакват, че Европейския парламент непрекъснато пътува до Страсбург и това е най-слабото място на Европа. И аз им казвам, ами още не сте видели общата риболовна политика. И наистина съм пределно сериозен в това, което казвам. Според мен това е пътят по който Европа трябва да върви и ние ни казахте същото. Вие се оплакахте от съвета, но ние не трябва да се оплакваме само от тях, а да вършим и още. Наистина очаквам вашите предложения спрямо ОРП. Няма да навлизам в подробности тук. Имам въпрос който се отнася до този подход отгоре надолу, който вие споменахте, и за това, че трябва да предприемем по-регионален подход. Сега, като виждам как държавите членки отговарят за рибното стопанство и чувам определени а, така, слухове, истории за това как държавите членки не са много строги, не са много стриктни, когато прилагат своите а, задължения. И искам да ви попитам в такъв случай, ако преминем от регионално на национално ниво, да я речем, дали това няма да представлява проблем. А, чух въпроси за червен вдъхновения тон. Присъствах на конференция в Доха миналата година и там чух, че е, крайна сметка Европа има приемливо за мен мнение, но пък Япония се противопостави и Япония ми Япония тогава каза, е, че всъщност ICAT трябва и КАТ трябва да се занимава с проблемите е, на червения тон. И тук виждаме е, И тук говорим за квоти от 0%. Говорим за така да се каже, защитени, абсолютно защитени райони за червения тон Средиземно море. И тук говорим за схеми за компенсация, т.е. ако прехвърлите квотата в дадена година, а в друга година е половите по-малко от квотата, нещо, което се случи през 2007 година и те, И ЕИКАТ тогава се съгласиха да замразят схемата си, и се опасявам просто, че по време на срещата на ЕКАД през ноември ще се стигне до същия проблем. Надявам се, че можете да му уверите, че няма това да се случи. Благодаря, госпожо комисар. Ако искате, бихте могла да отговорите на този първи набор от въпроси. Благодаря ви. Много ясни и конкретни бяха въпросите. А преди всичко трябва да кажа, че очаквам много от резултатите от нашите усилия. И то не защото аз самата съм амбициозна, а, а, а поради а, времето. Ако изпуснем тази а, възможност, няма да имаме никакво бъдеще. И за това е, се опитваме а, да оценим а, сегашното състояние на нещата. Възложили сме проучване и на въздействието. Нямаме още резултата от цялото изследване, но имаме някои предварителни резултати, които може да използваме при проектирането на нашата политика. В, разговаряме с съвета, представих тези факти и на комисията. А фактите ясно показват, че ако продължаваме така, ако продължава а, нещата, ако продължават така, до, а, след 12 години а, само една стотна от нашите от запасите ще бъдат истински здрави. Това е официален резултат. Това не е нещо, което а, казва някой от нашите комисии. Това е официално, а, официална оценка на въздействието. И затова ни е необходима радикална реформа. Сега е момента, сега е времето да проведем подобна реформа. Комисията ще представи предложения моите предложения ще бъдат амбициозни. Разбира се, вие ще бъдете запознати с тях, как ще бъде запознати съвета. Моите предложения ще бъдат представени, е, трябва да бъдат приети от, е, в пленарна зала, те трябва да бъдат обсъдени и необходима ни е подкрепата на европейските депутати, но разбира се, Комисията по въпроса на околната среда ще има е, решаваща глас в това отношение, в това обсъждане. Трябва да се стремим не към най малкият топ знаменател на всички предложения. И след нашите дискусии ще трябва да от, отида в съвета и със съвета ще трябва да преговарям. И трябва да кажа, че тъй като тук имаше и въпрос за това какво е положението в съвета, трябва да кажа, че а, няма много а, съюзници в а, съвета. А, защото става дума там за правителствата. Проблема е, че правителствата на страните членки се представят от министрите, които отговарят за риболова. И това трябва да го спомена. Понякога тези министри, които отговарят по проблемите на рибарството, в някои случаи те са също така и министри на околната среда, въпрос на околната среда. Дори тези министри не ни оказват необходимата подкрепа. Но когато става за чисто и просто министри по въпросите на рибарството, най-често те не ме подкрепят. Разбира се, те се опитват да защитават собствените си интереси. Не се оплаквам, не ги обвинявам и във всякакъв случай не смятам, че трябва да виним само съвета но това е разпространен подход на институциите, а че трябва да инвестираме в големи траулери, в големи риболовни кораби, да ловим все повече и повече риба и накрая да изхвърляме една част от тази риба обратно в морето. Честно казано, подобна беше нашата политика, така че какво да очакваме сега от съвета? когато се изправя пред съвета през ноември и декември с моите предложения за квотите за едната година, бих, искал да говоря, бих искала да говоря основа на научния съвет, който съвети, които съм получила. По този начин ще представя моите предложения и в, при вас, и в съвета. Но не ми вярват. Все още не ми вярват, все още смятат, че може да се пазарим толкова тона а, а, треска, толкова тона а, тон. Не е по този начин може да решим проблемите. Именно тук се нуждае от вашата подкрепа. Ще се преговарям с съвета през ноември и декември за квотите за едната година. Е, ще кажа, вижте, моите научни консултанти ми давят такива възможности. А, мога да варирам в тези граници, които те ми посочват, но не мога да, ги, да излеза извън тях. А, защото с подобен проблем сме се сблъсквали и в миналото. Мога да ви дам и съвсем конкретни примери. За някои а, видове, рибни видове, където примерно а, учените ми казват, че може да ловим 10 000 тона, а пък а, квотата я приемаме 20 000 тона, двойно по-голяма а, има министри, които казват, че биха искали да имаме устойчиво рибарство, а след това настояват за все по-големи, по-големи квоти. А, знаете, аз се опитвам да противостоя на това, но бих ви искала да разберете много добре, че се нуждая от вашата подкрепа в моите разговори с съвета, защото съвета има мнозина, които не искат радикална промяна, не ги обвинявам. Това е тяхната работа, пазат се интересите. И съвсем откровенно трябва да ви кажа, че а, на два пъти комисията се е опитвала да реформира не, тази политика. А, това е, не е някаква моя а, пионерска идея. На два пъти комисията се опитва да преразгледа общата риболовна политика и не е успявала. Тоест трябва да бъдем реалисти и да отчитаме всички тези фактори. Сега по някои от конкретните въпроси. По отношение на червения тон. конвенцията СИТЕС, Конвенция за търговия с застрашени видове, е много ясна. и трябва да кажа, че японците заявяват е, ние, вие имате властта, имате парите, а, а, вие ли ще решавате? А, и сега ние нямаме някакво друго, друго решение. Може би следващия път, когато се срещнат участниците в, в конвенцията, ще имаме друг начин. Сега единственият начин е да се опитаме а, всички, да убедим всички в ИКАТ, Международната комисия а, за запазване на атлантическия тон, а, че да, така повече не може да продължава. Тази седмица и едната седмица ще се срещна с представителите на ИКАТ и ще, като получа съвета от учените, ще отида след това в ИКАТ и ще им кажа какви са резултатите от този научен съвет и съм готова да закривам риболовни предприятия, ако не, ако не се спазват изискванията. Това се отнася за всички застрашени видове. Трябва да установим кои са тези застрашени видове и да направим дългосрочни планове за управление на рибните запаси. Това е единствения начин да убедим страните членки да сътрудничат с нас. Защото имаме по-голяма, голяма, висока смъртност на рибите трябва да им е, дадем известно време, за да могат да се приспособят и да отговорят на е, изискванията на квотите. Колкото за червеният е, тон, съветът на ИКАД се срещна в Париж, ще се срещне в Париж. И трябва да бъдем последователни и мога да кажа, че отиваме в Париж с амбициозно предложение от страна на комисията, но трябва да убедим останалите участници в тази международна комисия. А, говориме за червения тон а, а, и а, се съществува пропаганда, която твърди, че римните запаси са в едно добро състояние. Имаме Турция, имаме е, Либия, Тунис и други страни, които е, ловят големи количества е, атлантически тон и единственият начин е, е да убедим членовете на ИКАТ, че заплахата е реална. Това не е лесно обаче. Не е лесно, защото едната седмица ще посета Турция, за да убедя турските власти, че трябва да сътрудничат с нас, сблъскваме с много проблеми, които произхождат от Турция. Ще се опитам. Колкото до координацията. И това е предложение, господин председател. Какво мога да очаквам от вас? Правя конкретно предложение. Трябва да работим заедно, за да намерим, чрез специалното морско планиране, да определим области във всяка страна членка, които трябва да бъдат защитени. Било поради опазване на биоразнообразието, било защото там рибите хвърлят хайвера си, било по някаква друга причина. Но трябва да убедим страните членки, че това ще помогне рибарството. Защото иначе квотната система, тя е доста сложна, знаем от нейните компоненти, но ако затворим е, е, е, риболовни стопанства за една-две години, ще имаме конкретни. Ако имаме затворени области, затворени за риболов, резултатите ще бъдат много реални, защото една затворена за риболов пространство много лесно се контролира, в него не се лови. Чрез директивата е, е, може да се дефинират тези области и след това съответно, съгласно правилата, те да бъдат защитавани и в тях да не се лови. Колкото до изпълнението, е, то е свързано с друг въпрос и бих искала да ви кажа, че изпълнението не е лесно, защото политиката е сложна, изискванията са сложни, трябват да ни по-прости изисквания, по-прости правила, за да бъде по-добро изпълнението. Разполагаме обаче с някои нови а, а, инструменти, е, е, говори се за е, вече от 1 януари ще се спират или намаляват средствата, които се отпускат на страни, които не изпълняват изискванията. Регионализацията също цели увеличаването на съответната отговорност, отговорност по сектори на отделните региони. Както знаете много добре, регионите могат да организират по-добре изпълнението, защото те знаят какво става на тяхната територия. Когато става дума за една малка територия, властите знаят какво се прави там и могат по-добре да контролират нарушенията и да осигурят изпълнението. По този начин подхождаме към въпроса за регионал, регионализирането. Колкото до споразумението с, с трети страни, това е аспект на нашата външна политика. Необходимо е да разпространяваме нашите ценности, да, да внасяме много риба и рибни продукти, трябва да убеждаваме другите страни, че те трябва също да техния риболов да бъде основан на принципите на устойчивостта. Това се отнася, разбира се, не само за нашето рибарство, това се отнася и за рибата, която внасяме. Надявам се, че ще успея да убедя много от нашите партньори в необходимостта от това. В нашите споразумения за партньорство в областта на рибарството е, трябва да се е, трябва да се решат проблемите за свръх свръхулов в, в, в някои от районите, където ловим. Е, имаме споразумение, но от нашите най-важни споразумения е с Марокко. И към него и, има протокол, който из, изтича, срокът на действие изтича в края на януари. И сега за сега все още нямаме, не сме поели инициативата за подновяването на този протокол, тъй като марокканското правителство не сътрудничи с нас а, и а, а, местното население в западната част на Марокко е засегнато от, тази, от това положение. Затова бихме искали въпросът да се реши приятелски, дали сме им срок да направят своите предложения. Аз ще направя моите конкретни предложения на Комисията по рибарство. След две седмици ще бъдем готови да представим подобни конкретни предложения за това споразумение и протоколът към него, защото не сме доволни от начина по който то функционира в момента. Казвам това, за да ви уверя, че няма в никакъв случай да останем безучастни при подобни случаи. В рамките на реформата на общата риболовна политика смятам да имаме отделна глава за външните отношения, глава, която ще осигури човешките права в страните, край, кои, чието, край чието брегове ни ловим риба и да сме сигурни, че са защитени интересите на местните хора, на местното население. Благодаря. Да, много ви благодаря. Наистина тази политика е свързана с много аспекти. Тук говорим както за отделни отрасли, за отделни сектори, така и за външни аспекти, така че е наистина интересно. Имаме много искания за думата. Почти всички искат да се изкажат. Господин Паню, нещо 2-3 минутки, не повече. Да, много бързо. Искам да ви задам въпроса в... за Марокко. Въпрос за Марокко. Става дума за подновяването на споразумението с Марокко, споразумение, което изтича в края на януари 2011 година, както вие посочихте. И срещата през юли тази година, на тази среща, вие ни казахте, че ще вземете своето решение в края на септември. Тогава така ни обещахте. И затова бих искал да знам, как, бих искал да знам какво е решението, защото сме вече 27-28 септември, т.е. стигнали сме края на септември. Можете да ни кажете какво е вашето решение, както ни обещахте, че ще го вземете. А, аз ще се срещна с министъра на, културата, на аквакултурата и риболова на Марокко. Ще обсъдим различни проблеми, включително и политиката в тази област. Тази среща ще се стои в, в, в събота и мога да ви помогна, ако, ако искате, да предам на вашето послание. А, тъй като вие току-що казахте, е, че а, ще вземете решение по този въпрос в следните 15 дни. Нека да Нека, нека да чуем и други въпроси, тогава ще ви дам думата за отговор. Ačiū pirmininkė, gerbiamoji komisarė, dėkui už jūsų pristatymą. Manau... Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Тук искам да ви попитам за нещо конкретно. В началото на септември комисията излезе с предложение да се повишат квотите за риба треска в Балтийско море. Решението беше взето на основата на научни факти, но както знаете, Балтийско море е силно замърсено и треската е почти изчезнала, което е неизбежно при такова замърсяване. Запасите от риба стават все по-малки и по-малки. като в същото време квотите се прехвърлят неимоверно. И когато взехте решението, вие сте получили научните факти и разбирам, че когато говорите за замърсяване, наистина държавите членки трябва да свършат домашното си, но в същото време трябва да се излезе със собствено предложение – Защото, да, добре е да се реформират политиките, но водите в нашите морета са изключително замърсени и това води до а, измиране на рибата. Моля за вашия коментар. Благодаря. Сега Франсуас Гростет. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. Вече споменахте много интересни въпроси. Искам да а, спомена факта, че до сега при свръх лова, тъй като никой не спазва квотите в момента, и с европейската помощ, която се отпуска за подкрепене на флотата, и това е флота, която не може да бъде устойчива риболовна флота. Ние помагаме на една риболовна флота, която не, е откуп, не спазва поетите ангажименти за опазване на околната среда. Е, именно това се сблъскваме с толкова много трудности. Ако трябва да запазим биоразнообразието и рибните видове, трябва да кажа, че има хиляди работни места, които вече са изчезнали, други, които са заплашени. Искам да ви привлека вниманието към факта, че трябва да мислиме и за крайбрежната риболовна флота, за каботажните риболовни кораби. защото те очакват, участват в економическия живот на нашите брегове и на поминъка на крайбрежното население. Трябва да се помисли за липсата на равновесие между крайбрежният риболов, така да кажем, за занайчийски риболов и промишления риболов в, открито море. Не можем да, не можем да жертваме този крайбрежен занайчийски риболов за сметка на промишления професионален риболов, ако може така да кажем. И искам да ви попитам, какво имате предвид? Как ще подкрепим, как, ще помог, как да помогнем на този крайбрежен риболов? Искам да спомена и аквакултурата. Аквакултурата, говори се, всяка че е някаква разковниче, е, чрез което ще можем да предотвратим изчезването на някои застрашени видове, но трябва да кажа, че при аквакултурата също има и много е, злоупотреби, е, санитарни проблеми, проблеми на управлението на аквакултурната промишленост и затова искам да знам, мислите ли какво ще е въздействието върху околната среда на аквакултурата? И наред с това, тъй като се говори за отношения с трети страни, и за споразумения с тях, как би могло да не жертваме нашите рибари за сметка на опазването на рибарите на трети страни. Марита Уилскок. Много благодаря за това, че сте тук сред нас. В качеството ви на комисар по рибарството, въпросите, които представяте, са от изключително значение и за тази комисия. Беше интересно да изслушаме вашето а, описание за това, колко важни са политиките за отделните ангажирани лица в този отрасъл. Да, вие описахте една катастрофа, едно бедствие. И ние в Комисията по околна среда разбираме това, когато става дума за екологични въпроси. Има толкова много въпроси, които трябва да се решат. В същото време много активни политици просто отричат фактите. Виждаме фактите, картите са на масата и това са предизвикателствата, пред които сме изправени. Да, ние сме изправени пред бедствието и въпреки това някои хора казват, че това бедствие просто не съществува. Моят въпроси получиха отговор по принцип, но наистина бях доволна да чуя от вас, че вие очаквате една цялостна, холистична реформа Балтийско море не е толкова голямо в сравнение с други морета в, европейски, в рамките на Европейския съюз, но а, моята колега наистина спомена Балтийско море и там говорим за истинско бедствие в това вътрешно а, море. Там имаме съчетаване между сладки и солени води и наистина екосистемата е изключително крехка. Добре е да имате предвид Балтийско море и да го включите специално в своето предложение. А също така трябва да подчерта и казаното от други, защото в крайна сметка това, за което говорим тук, с хора, които си предават професията от поколение на поколение, с, а, те биват избутвани, остават без своя поминък. От това се нуждам. От по-малко риболовни съдове, от по-малко рибари, които да разчитат за своето преживяване на този отрасъл, на този занаят. И, и моят въпрос е, какви възможности имаме пред себе си, за да гарантираме оцеляването на тези хора? Те ще трябва да си намерят а, нови занимания, ако искат да останат, да не местят, да не се преместват. Какви контрапредложения имаме за тези хора? Как те могат да намерят нещо друго, което да вършат? Благодаря. Госпожа Гардини. Благодаря, госпожо председа... господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар. С много голям интерес проследих това, което казахте. Ние знаете, че в Италия имаме много дълга крайбрежна ивица, добре населена и от е, коле там се развива риболов. Сега казахте за червената риба тон, че се смята че се предвиждат а, и специални мерки за малките риболовни стопанства. Това е една многогодишна култура в Италия. А, начина по който те ловят риба, така наречените тонари, се е утвърдил, той не е вреден за околната среда. Вие говорихте за квотния принцип, който да влезе в подхода за устойчива екосистема. Това много ми хареса. Вие казахте освен това, че до сега подходът е бил отгоре надолу и често се е случвало така, че да не могат да се решат проблемите, тъй като наистина този подход не е подходящ като инструмент. Ето защо искам да ви попитам Можете ли да ни кажете, ко... има ли планове за възстановяване на запаси и ако има, от кога ще влязат в изпълнение те? Става въпрос за видове, които са подложени на свръх улов. И още няколко въпроса за флотите. В момента мерките за държавно подпомагане за унищожаване на кораби не се различават в зависимост от вида на риболовния съд. 80% от флота в Европа всъщност са малките съдове. те не е, биват различавани от индустриалния флот, индустриалния риболовен флот. резултат на това има големи проблеми, особено в крайбрежните риболовни стопанства. Освен това смятам, че трябва да има преструктуриране на общото управление на пазара. Вие се съсредоточихте върху етикетирането, маркирането. Надявам се, че ще се заемете добре, с, по-задълбочено с този въпрос. Тук говоря особено за цената при първа продажба и за вноса от трети страни. При такива ниски мета, мита, че производ производството на нашите рибари всъщност бива компрометирано. Може би ще кажете нещо и за бъдещето финансиране. Казахте, че има правила, които трябва да се спазват и че ще има нови правила от 1 януари, когато влязат в сила. Ще има и санкции за неспазването им. Но мисля, че има и други средства и за това искам да ви попитам дали подпомагането за рибаловния сектор остава. Много благодаря. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че сте тук и обсъждате с нас тези проблеми с много ясни думи. Искам да продължа въпросът, започнат от колегата от Литва, защото тук наистина става дума за сериозни проблеми в Балтийско море. Често, когато говорим за прекомерен улов, говорим или за Атлантически океан, океан или за Средиземно море. Но в Балтийско море имаме особени проблеми. Сьомгата, при сьомгата има прекомерен улов, което означава по-малко приходи и по-малко възможности за стопанска дейност за общностите край реките. Реките, по които, през които рибата минава, за да стигне до местата, в които хвърляха и вера си. Получавам много писма от хората, които живеят край река Торньоки и наистина те изразяват недоволство от прекомерния улов на сьомга в Балтийско море. Трябва да направим тези изчисления за обществото като цяло. Тоест тази е, риба, която влиза в морето, е сто пъти повече от рибата, която се улавя в морето тук друг проблем е елтрофикацията в Балтийско море. Това е проблем, който не се познава толкова добре в парламента. Наистина това е едно от най-замърсените морета в световен мащаб и част от този, тези проблеми са свързани с елтрофикацията. Това води до унищожението на големите риби хищници. Няма достатъчно големи хищници, които да ядат малка риба като херингата. А, след това има прекалено големи, големи популации от херинга, те изяждат планктона. Нивата на планктон а, падат, а след това пък се получава из, а, прекалено голямо а, набъбване на планктона. Това е видимо, вижда се на повърхността, изглежда наистина а, много зле морето и искам да попитам какви планове имате за справяне с конкретните проблеми за прекомерни улов в Балтийско море. Благодаря. Мерси. Джули Гелинг. You, Благодаря. <laughs> Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, в, в вашето изказване отбелязахте, че проучвате нуждите на дребното рибарство. И можете ли да ни кажете нещо повече по този въпрос? Как виждате бъдещето на един евентуално диференциран подход защото това е много важен въпрос, особено като се има предвид традиционното крайбрежно рибарство, както вече споменаха някои колеги. Това е първият ми въпрос. Аз не мога да представям британските рибари без да спомена проблемите, които имаме с островите Фаро и с Исландия. Разбира се, този проблем не може да бъде обсъждан подробности тук но трябва да се изтъкнат трудностите, които имаме при споразуменията с трети страни и нашите партньори да изпълняват изискването на квотата. Как можем да принудим правителството на Исландия и на островите Фаро да намалят улова, който е невероятно висок? Може ли във вашата политика в бъдеще да приемете много по-строги правила и начини тези правила да бъдат а, а, спазвани? Благодаря. Теодорис Колакакис. Госпожо комисар, благодарим за вашата прекрасна уводна лекция. Искам да спомена три въпроса. Преди всичко въпроса за крайбрежния риболов от една страна и отношението му към промишления е, риболов. Беше, този въпрос беше повдигнат от няколко колеги. Но аз мисля преди всичко за туристическите райони защото реалност е положението, че рибите, които се ловят в крайбрежните акватории, особено в туристически райони, имат по-висока стойност. Трябва да намерим начин да защитим традиционният крайбрежен риболов от промишления риболов. Защото рибата не е неизчерпаем ресурс. Знаем, че дори и въздуха и водата не са неизчерпаеми ресурс. Защото прекомерният, прекомерният улов е във вреда на всички. А, мислили ли сте за а, прекаленото използване на антибиотици в аквакултурата? Това прекалено използване на антибиотиците крие огромни рискове, крие опасности, които са много добре известни. Тези рискове се иллюстрират в нашите болници, но има и други рискове за човешкото здраве, когато се използват големи количества антибиотици в аквакултурата. И много трудно е да се подберат риби, за които, на които трябва да се дадат антибиотици, а и да се отделят от тези, които нямат нужда от тях. Затова се дават големи дози, се внасят големи дози, които се поглъщат от всички риби. Мисля за контролът върху тази практика и санкциите, които могат да бъдат прилагани за да бъде тя контролирана. Не знам обаче дали регионализацията ще помогне. Политическите системи а, на управление в а, регионите се влияят, изпитват политическото влияние на онези, които ловят риба и по-малко се влияят от натиска на онези, които са загрижени за състоянието на околната среда. Благодаря. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, темата никак не е проста. Всички знаем много добре. Става да въпрос не само за намаляване на улова, за квоти и така нататък, а и за посочване на альтернативи на онези райони, чието поминък е в рибарството. Политическите решения трябва да се вземат и с отчитане на това измерение. Аз идвам от подобен регион и знам какво става, когато в пристанището влязат големите и малките съдове и се изхвърля прилова от дребни риби, а то е 90%, защото кораба е излязъл за друга риба, но този прилов измира. Така както и траловете събират ненужна риба на 80-90 метра, наляга, е, водата упражнява налягане и така нататък. Тъй, че тази изхвърлена, тези изхвърлени количества загиват. Няма ли по-добри възможности за диференциране, така че да се ловят е, само рибите, които, за които е тръгнал съдът? А за останалото трябва да кажа, че сте права. А, с, съседните страни, но не само в Средиземноморието и с Норвегия трябва да се споразумеем, защото а, норвежците продължават да ловят китове или в а, Исландия или Великобритания също се занимават с едър риболов. Трябват ни общи правила. Мислимо ли е, възможно ли е някъде е, посред морето да се изгради нещо като развъдници, да се изградят нещо като развъдници, за да подпомогнем запасите. Знаем, че при така хвърлен хайвер около 30% от яйцата оцеляват, но сигурно може да се измисли някакъв начин – за да може от няколко хиляди а, яйца в хайвера да се родят милиони риби. За да можем да съживим запасите, независимо разбира се от развъждането по традиционния начин, някъде в морето трябва да си създадем възможност да а, развъждаме риба, така че същото това море да се съживи. И сега последния оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, госпожо комисар, за това, че представихте толкова ясно идеите, които са включени във вашата работна програма. А, сега имам конкретен въпрос във връзка с конференцията, която се провежда в Норвегия Последното, което чухме е, че са определени пет морски защитени а, зони, защото най-накрая можем да считаме това за важна новина от ОСПА. И моят въпрос към вас, госпожо комисар, са какви са конкретните ви действия а, и прилагането изпазването на целите в тези пет отделни обо... Е, е, извинете, в тези пет е, отделни зони. Дали могат да се постигнат по-конкретни резултати и да се надгражда над споразумението, което беше постигнато в Норвегия? Благодаря, госпожо комисар. Както виждате, има голям интерес към вашата работа. И така, ще се опитам да отговоря на всички въпроси. Ще започна с Марокко. Вярна ви е информацията. Много добре сте информиран, както казах. От... Е, знаем какво се случва от юли месец, но наистина трябва да знаем кои са истинските получатели, които печелят наистина от нашето споразумение, най-вече в западната част на Марокко. Чаках отговор. Съжалявам, опасявам се обаче, че не съм получила отговор и се опасявам, че вие самият няма да може да дадете отговор от комисията на този министр. Какво да ви кажа? Да, ще се свържа с него още веднъж, ще кажа, добре, ето разполагаме с още малко време. Затова отложих решението си, защото наистина това е основен проблем. Няма друга причина. Откровена съм с вас. И след това можем да определим, как да кажа, друга дата, да видим какво ще се случи, дали ще, те, те ще ни изпратят допълнителна информация, дали ще проведем обсъждане. Това е ясния вариант. Друго не можем да направим. Е, поради тази причина сме отложили взимането на своето решение, за да се опитаме да убедим всички и държавите членки, които са заинтересовани, като Испания, Франция и някои други държави членки, които са заинтересовани от това споразумение с Марокко, да ги убедим, че сме е, наистина сме се възползвали от всички възможности, те са изчерпани. Така че предайте това съобщение, то е пределно ясно. Ние сме им изпратили писмо. Да, и тук мога да спомена и вежливостта или елементарното възпитание, защото те биха могли да ни предоставят информация в крайна сметка. Това е заложено в споразумението. Това, което аз искам, не е моя приумица, то си е изискване. Те трябва да ни предоставят доказателство за това, кои са ползвателите от нашето споразумение. Така че много ще бъда доволна, ако предадете това послание и се върнете с новини. Благодаря ви предварително. Сега, що се отнася до външните взаимоотношения, нека да се върна за малко до е, острова Фар, островите Фаро и Исландия. Е, Проведохме обсъждане в съвета по, този, по тези въпроси. Може би сте запознати с това. Тук проблемът е ясен. И тези държави, и Исландия и така нататък, те са повишили собствената си квота едностранно, без да ни уведомят. Никаква информация, нищо не сме получили. Например, островите, които споменаваме, са увеличили своята квота три пъти спрямо това, което са получили първоначално. И това е голямо увеличение, което не можем да приемем. И да, като ми се каже, като се почнат преговори, те казват, ми, да, това ще ги спазваме, но сега съм получила мандат от съвета, че в случай, само казвам, че ако в случай, че Исландия и островите не а, излязат с гъвкава позиция, трябва да проучат всички възможни въз... начини за реакция. Дори да се изправим пред възможността за преразглеждане на риболовните споразумения, които са подписани с тези страни. Трудна е ситуацията, сериозен е проблемът и мисля, че е сериозен. Не защото става дума за скумрията, а защото създаваме прецедент и ако Европейския съюз иска наистина да защити устойчивостта на запасите и да защити спазването с наш, на нашите правила и съобразяването с нашата индустрия, трябва да изискаме от своите съюзници или от своите съседи, каквото ще ги наречете, да уважават нашите правила. А, също така бихме искали Исландия да спазва постиженията на а, европейското законодателство, защото в момента тече процедура а, за приемането на Исландия в Европейския съюз, но така или иначе те трябва да спазват европейското право. Балтийско море. Била съм там, виждала съм го. Обсъждала съм с много хора начините по които да се управлява Балтийско море. Ясно е, че там има редица проблеми. Тези проблеми вече са споменати и те са в правомощията на комисар Поточник. Не искам да отговарям вместо него, но що се отнася до рибарството, аз се придържам към тези правила, свързани с научните факти. Това ми дава надежност. Знаете, че там става дума за изключение. И научният съвет ни каза, че можем да повишим квотите в Балтийско море, защото запасите в момента са по- устойчиви. Да, разбирам, че не искате да се подценява вашия подход. Съзнавам, че има проблеми, но това е начинът, единственият начин, по който бихме могли да се справим с такъв противовес на интересите в региона. Затова реших да следвам научния съвет. Научните съвети, те казаха, има 10% увеличение на запасите, но научният съвет каза, че запасите на херинга и така нататък са устойчиви и напротив, даже и всъщност, извинете, тук става дума за намаляване на квотите. И тук трябва да ги убедя, че те трябва да се съгласят с моето мнение – но можем да намерим решение в Балтийско море в рамките на тази стратегия за Балтийско море, с която разполагаме там. Също така трябва да си сътрудничим с е, екологичните служби на комисията и господин Поточник, защото е, вие споменахте еутрофикацията. Тези проблеми са в неговите прерогативи. Съжалявам, тук нямам право на инициатива, но трябва да хармонизираме своите усилия за справяне с проблемите. Сега, финансирането. Ние трябва да реорганизираме отрасъла. Това беше споменато от е, уважаемите депутати трябва да се замислим и да реорганизираме начина по който се използва това финансиране. Например, дали сме много пари, наистина много пари за скрапинг и в същото време даваме много пари, за да се купуват нови риболовни съдове. В същото време пък няма риба, която да бъде улавена от тези риболовни съдове. Такава е ситуацията, опитваме се да се справим с нея, това е нашето намерение. Т.е да имаме ново финансиране само за екологични политики, за устойчивост, за селективност, само за риболовни съдове, които отговарят на правилата, с които разполагаме. Това ще направим. Това е решение, което е свързано с определени трудности, но няма да финансираме скрапинг. Наистина, ние няма повече да прилагаме тази политика. Ще използваме финансирането само за други цели. Спомена се тук а, и организацията на общия пазар и това, кое, от което наистина се нуждаем. Не можем да даваме повече пари, на рибарите, за да хвърлят рибата обратно в морето. Това е неприемливо. Трябва да го спрем. И тук получихме редица реакции. Какво можем да направим? Можем да си запазим парите и да подпомогнем организациите на производителите да изградят механизми за захраняване, да изградят свои собствени маркетингови политики и рибата да бъде там, където може да, бъде, където може да се продаде. Идеята е рибарите да улавят само онази риба, която може да се продаде на добра цена и е за човешка консумация. Рибата е ценна, трябва да я запазим и тя да се използва само за човешка консумация. Но това ще се постигне стъпка по стъпка. Най-напред няма да им даваме пари, за да изхвърлят рибата обратно в морето ще даваме пари за захраняване, за разработване на маркетингови стратегии, за да знаят те кога и какво могат да ловят. Също така ще осигурим равни условия и ще се опитам, не съм сигурна, че ще успея, но ще се опитам, тъй като това не е в моите правомощия, да постигнем равни условия за нашите рибари и за рибата, която се внася. Да, тук има инициатива за етикетирането, защото съм сигурна, че европейските потребители биха желали да консумират прясна риба, прясна риба, която не е била замразявана, риба от Европейския съюз и този потребител ще бъде готов да плаща повече за такъв продукт. Сега за малките рибни стопанства. Съгласна съм с вас, че трябва да имаме диференциация. Наистина не е лесно. Провеждали сме обсъждания в съвета и някои държави членки, не мнозинството, не са много доволни от тази перспектива. Но ние ще настояваме и ще настояваме, защото малките рибни стопанства, артизаналните рибни стопанства наистина не могат да поддържат устойчиви нива. Също така тези а, малки стопанства са важни за заетостта и предоставят възможности за оцеляване на общностите, които живеят край бреговете. Тук става дума за економическа активност, за стопанска дейност, която се развива в крайбрежните региони. Госпожа Лебаш, която не е тук, е много активна в тази област. Отиваме в Шотландия. Тази седмица ще се опитаме да намерим решение за тези проблеми с малките рибни стопанства. Бихме могли да им отделим средства, отделна линия за финансиране може да им се отдели. Също така можем да осигурим стимули за да се спазват правилата, тъй като на тях им трябват нови инструменти, нови риболовни такъми и ние ще им <laughs> осигурим тези средства, защото наистина в същото време ще се налагат и строги правила за индустриалния риболов. Цифрите са кръсноречиви. За една нощ тези съдове лават толкова риба, колкото всички останали рибари, които живеят в дадена общност. Същото въжи и за аквакултурата. Тук трябва да призная, че а, не поставяме достатъчно ударение върху аквакултурата. Това е нещо, което трябва да направим. Сега ще трябва да имаме отделен фонд за проекти, свързани с аквакултурата, нов регламент за аквакултурата, за да гарантираме, че имаме устойчива аквакултура. Имаме, разбира се, определени правила за хуманно отношение към животните, за антибиотиците и така нататък. И тук става дума за съответствие. Трябва да го призная. Но се стараем и трябва да не забравяме, че съответствието трябва да се координира с държавите членки. Също така от юли имаме нов регламент за а, органичните или биологичните аквакултури. Там се прилагат отделни правила. Получили сме някои искания за финансирането на отделни проекти за биологични аквакултури. Но за да бъда искрена, трябва да кажа, че правителствата, държавите членки трябва да отделят повече внимание на малките рибни стопанства. Чух това, което беше казано за траулерите, които ловят с мрежи по дъното на морето. И това, което мога да ви кажа, че, например, в Средиземно море имаме регламента за тези проблеми и сега след 3 годишен преходен период ще прилагаме този регламент и то е ам, много добър за хиляди рибари. Например, в Гърция имаме само 200-300 души, които ловят с по-големи съдове. И всички политически партии в Гърция идват и преговарят с мен във връзка с тези няколко стотин риболовни съда. Защото те имат властта, те имат лобитата на своя страна. И наистина, според мен, ще трябва да прилагам различен подход за малките риболовни съдове. За конференцията в Норвегия, да, постигнахме успех там, комисар Поточник е там, но наистина могат да нарека постижението ни там успех. И сега искам да мисля, че държавите членки ще защитават тези риболовни защитени зони, е, извинете, морски защитени зони. Виждам тук е, колеги от Германия. Имаме планове там, имаме планове и за Средиземно море. Какво можем да направим там? Да, разбира се, трябва да работим заедно с държавите членки защото това не е в моите прерогативи и не мога да кажа тук, че всъщност трябва да го кажа, че ще спазваме принципа на субсидиарност. Но това, което ще направим, е да използваме съответния регламент, защото ако докажем, че там има улов, продуктът а, трябва да отговаря на разпоредбата на този регламент и в този случай държавата членка трябва да отговаря пред нас. Но наистина не е толкова лесно да се налагат санкции върху всички. Така че наистина се нуждаем от вашата помощ, от помощта на гражданите, за да убедим правителствата да предприемат съответните мерки и да отделят съответните средства, за да гарантират съответствието. Много ви благодаря. Thank you very much, Commissioner. I really have the feeling that you managed to reply. Благодаря, госпожо комисар. Наистина си мисля, че ви успяхте да отговорите поне на всички въпроси, които аз успях да чуя. Това е истинско постижение. Ще обсъждаме скоро въпросите, свързани с Западна Сахара, защото наистина те са важни за нас. Много ви благодаря. Well, The next issue on the agenda is the cross... Следващата точка на дневният, от нашия дневен ред. Е, това е са е, правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Госпожо Горостет, имате думата. Благодаря, господин председател. Вече не сме така многобройни, жалко е, че е така, защото става дума за много важен въпрос. Надявам се обаче, че онези, които са тук, пък искат е, да работим както трябва. Искам да напомня, че става дума за директива, която се отнася до правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване. Работим от 2004 или най-малкото от 2005 година върху тази директива. А, и, а, и вече трябва да приключим работата и то в най-добрите условия. И затова имаме една доста така сгъстен график, но обаче и наш дълг е към европейските пациенти да не губим повече време. Искам съвсем накратко да ви напомня какъв е контекста на, за тази директива. Преди всичко искам да кажа, че а, беше а, а, под Испанското председателство беше стигнато, постигнахме споразумение, и то не е лесно, беше да се стигне до това споразумение – това беше един неочакван в много отношения успех, споразумение, което беше подкрепено от 23 страни членки, само с 3 страни против и една страна се въздържа. И по този начин на 13 септември миналата година съветът прие това споразумение и го изпрати на 15 септември на Европейския парламент. Защо е толкова сгъстен нашия график? Защото съветът не ни остави много време – Споразумението бе сключено по време на Испанското ротационно председателство на 13 септември а, и а, от, не ни остана много време. Каква е целта на тази директива? Става дума за изясняване на правата на пациентите, така както те са определени от съда. Става дума за трансграничните здравни услуги, за пациентите, а също така и за страните членки и техните системи за национално осигуряване. Трябва да се улесни, улеснат грижи, достъпа до грижите, възстановяването на разноските, да има качествени здравни услуги и сътрудничество между страните членки. Има един важен принцип, който трябва да бъде напомнен, а това е, че съда на европейските общности на няколко пъти вече признава правата на пациентите и нашата роля е да кодифицираме в един законодателен текст онва, което вече е признато от, в практиката на съда. Да укрепим правната сигурност и осигурим еднакво прилагане на правата на пациентите навсякъде в Европейския съюз. Искам, за да няма никакво двусмислие тук, искам да напомня – че съгласно договора, правилата, които се отнасят до организацията на социалното осигуряване, са отговорност на страната членки и това не може да се поставя под въпрос и по него не може да има никакво обсъждане. Какви са главните въпроси, за които става дума? Преди всичко, текстът е предназначен за пациентите, които имат нужда от здравни грижи а не за пациенти, които имат достатъчно средства да си купят тези грижи. Не става дума да се насърчават медицинския туризъм. Ключовият въпрос и сега, както и при първото четене, е следният. Въпросът е за полето на приложение, приложното поле на директивата – възстановяването на разноските за здравни услуги, за медицински услуги и по-общо взето въпроса за предварителните одобрения. Това са основните въпроси. Много важно е да се запази вътрешна непротиворечимост и да има връзка между сегашната директива и а, регламента 883 от 2004 година. Не става дума за рационализиране на правилата, а правилата и на всичко това, което има отношение към а, здравното, социалната система на здравно осигуряване. Всички, които пътуват из Европейския съюз, са запознати с това. Сега, практиката. Преди всичко, предварителното одобрение. Това е основно право. Какво казваме ние в Европейския съюз на първо четене? На първо четене ние заявихме, че на предварително одобрение подлежат медицинските услуги в болнични заведения, много специализирани услуги и медицински грижи, които представляват риск за населението. Става дума за 55-то изменение. Съветът от своя страна реши да добави следното изрази загриженост, опасения, свързани с качеството и сигурността на здравните грижи. Това е втори параграф. И казвам, че този критерий, беше, който беше добавен от съвета, съвсем не е приемлив, тъй като той позволява във всеки момент да се откаже предварително одобрение на здравни услуги без всякакво, а, обосно, без всякаква обосновка. Казват просто, а, ами смятаме, че това не са качествени услуги, не се отнася до тях и без всякакви обосновки може да се откаже предварително одобрение за една подобна здравна услуга. Тоест, става дума за една правна неяснота, става дума за това, че пак трябва да се прибягва до Европейският съд, до съда, до въпроси, които съдът е решавал много пъти. Ние не можехме да приемем нещо подобно. Това беше труден въпрос, по който нямахме съгласие. Какви са условията за предварителното одобрение? Напомням ви, че на първо четене ние заявихме, че страните членки могат да създават система за предварително одобряване само в случая, че липсата на подобно предварително одобряване застрашава финансовото равновесие на системата на социално осигуряване в съответната страна. Ето, това беше нашето становище на първо четене. Съветът обаче каза нещо друго. Значи, това условие изобщо не присъстваше в решението на съвета. Искам да ви привлека вниманието върху позицията на съвета, която въведе допълнителна правна несигурност. Допълнителна правна несигурност, именно за това това не е приемливо в светлината на съдебната практика. Сега, какви могат да бъдат мотивите за отказ от предварително одобрение? Европейският парламент изброи а, изчерпателно причините, които могат, могат да бъдат, доведат до предварително одобрение. В 59-то изменение те са изброени. Обаче съветът добави причината, че може да се откаже предварително одобрение, тъй като той, неговият списък е открит не е изпълнителен, съвета се позовава на императивни от, а, причини от общ интерес. Тук също се въвежда една абсолютно правна несигурност, която не може да бъде приета. Необходими са точни критерии, които са а, а, ясни и които могат да бъдат прилагани от страните членки, тъй като а, там а, иначе също трябва да прибягваме до съда в противен случай. Е, ето, това са ключовите въпроси, които исках да ви обясня. Но има и други ключови въпроси. но тяхното значение не е толкова голямо. Искам обаче да все пак да ги спомена. Информирането на пациента. Пациента трябва да бъде много добре осведомен. Как ще го осведомим? Чрез а, а, национални, а, национални бюра за контакт. И ние настоявахме за тези национални бюра за контакт. Тези национални бюра за контакт са особено важни, защото те ще позволят на, пациентите да получат цялата необходима, ясна, надежна, сигурна информация. Какво искаше парламента на първо четене? тези национални бюра за контакт да работят в рамките на една мрежа, така че да не се дублират задачите и да могат да бъдат колкото може по-ефективни. Не може да си представете си един пациент, който трябва да отиде да търси информация в 27 национални бюра за контакт. Абсолютно необходимо е очевидно националните бюра, бюра за контакт във всяка страна членка да може да предоставят най-добрата възможна информация – така че да не трябва пациента да ходи да търси подобна информация в други подобни информационни бюра, пунктове или бюра. И там нашите, нашите становища с съвета се размина, тъй като съветът предвижда много по-малко подробности, отколкото ние бихме искали относно тези национални бюра, които според вас трябва да бъдат независими, за да могат да информират пациента, осведомяват пациентите по най-добрия възможен начин. И тук ние пак имаме изменения, прияти на още на първо четене. Колкото до другите въпроси, по които имаме различни мнения, съвета иска да има двойна правна основа във връзка с вътрешния пазар и членовете, които се отнасят до общественото здраве. Може да се приеме е, подобна двойна основа. Не, е, не е нещо, което не можем да приемем. По отношение на приложното поле обаче на директивата, съветът смята, че предлага съвета да се изключат дългосрочните здравни грижи от приложното поле. Донорството на органи и също вакцинационните кампании. Съвета предлага да бъдат изключени тези три неща. Може да се разбере защо, пациент, защо съветът иска да изключи тези подобен вид здравни услуги и грижи. От друга страна, пациентите, които боледуват от редки болести, трябва да имат право на възстановяване на разноските, дори а, грижите да не са приключили в рамките на законодателният необхват на юрисдикцията на съответната страна членка. Защото не можем да си представим, че ще наказваме а, тези пациенти, които страдат от рядка болест, които не могат да бъдат лекуване в собствената си страна и е, не могат да отидат другаде да се лекуват и да не бъдат възстановени разходите им, разноските им. По отношение на авансовите плащания е, и е, предварителното доброволно обявяване. Пациентът, за да получи аванс, трябва да получи сумата, която би трябвало да, да авансира в собствената си страна. Такава сума трябва да получи и в друга страна. В предложенията на съвета няма нищо подобно. Въобще не се споменава този въпрос. Това е много важен елемент, много важен за пациентите, защото иначе съществува несигурност за това какви разноски ще бъдат възстановени. И според мен тук става дума за принципът на субсидиарност, за опазване на правата на пациента. Иначе пациентът ще бъде дискриминиран. Има и друг важен въпрос, който беше повдигнат от някои страни членки. Това става дума за пенсионерите, които живеят в чужбина. А, ние нямаме специална клауза за тях. Пациент, а, съветът от своя страна иска си да включи въпроса за тези пенсионери – и искаше да вземе предвид а, този въпрос, който е важен за някои страни членки. Мисля, че ние можем да приемем едно предоемно третиране на а, въпроса, за да не блокираме изключването на, на споразумение по въпроса за трансграничното здравно обслужване. Въпрос е деликатен а, и не, вярвам, не мисля, че трябва да настоявам много. Въпросът за избора. Знам, че той е много важен за някои. В директивата уважава а, това право и не компрометира по никакъв начин а, начина по който всяка страна членка може да решава какви видове здравни услуги смята за уместни. Нищо няма текст в директивата, който да трябва, може да бъде тълкуван така, че по някакъв начин да ограничава основните етични а, и решения на страните членки. А, има колеги, които са, много настояват на този морално-етичен избор и оттам и желанието да приемеме това. Сега да кажа нещо за хората с увреждания. Има така особени разходи за грижите за тези пациенти. Тези разходи трябва да бъдат възстановени при определени условия и парламентът повдига този въпрос. Ние направихме своите предложения, съвета не ги прие. В предложенията на съвета хората с увреждане не са споменати изобщо. Колко въпроса за Европейски омбудсман за пациентите? Съвета предлага създаването на подобен Европейски омбудсман. Съветът от своя страна не споменава тази възможност. И, а, бих искал да ви кажа, аз лично не съм дълбоко убедена, че е толкова важно да създадем так подобна институция на Европейски здравен омбудсман. Защото този въпрос може да се повдига на, на много пъти и не смятам, че трябва заради него да жертваме други възможности. А колкото а, до а, граничните райони. В, на първо четене парламентът реши възможността да се, а, да се обозначат подобни гранични зони. Това според мен е един новаторски подход. Съвета не споменава абсолютно нищо по този въпрос. Е, и ние можем да почерпим от богатството на натрупаният опит и практиката в тези е, гранични зони. Е, това, този, опит може да послужи на всички ни. И ще приключа за електронното здравеопазване. Това е една от мерките, което се е, предлага от парламента в рамките на комитологията. Парламента го предлага. съветът искат да вземе предвид сегашното, не искаме да се вземе предвид сегашното развитие на електронното здравеопазване. Онова, което предлага съвета, не отговаря нито на реалността, нито на надеждите за използването на новите технологии за, в здравеопазването. Бяха отхвърлени всички наши изменения от първо четене. Мисля, че дълг на Европа е да използва новата технология, електронното здравеопазване, телеметрията и така нататък, за да може да се осигурят грижи там, където няма достатъчно специалисти или в зони, които не са добре обслужени с здравни специалисти. Това всичко е в интерес на пациента. И накрая, за оценката на тех... здравните технологии, но още на първо четене ние искахме по-голямо участие на заинтересованите страни, особено в оценката на тази здравна технология и различните заинтересовани страни имат вече достатъчен опит, имат е, ноу-хау, за да могат да оценят е, тази здравна технология възоснова на натрупаният опит и затова на първо четене направихме тук предложение за изменение. В заключение, вече от 2004 година Европейския парламент се бори за признаване на правата на пациентите, така както те са признати от Европейския съд. Това е, е много важен въпрос и парламента трябва абсолютно категорично да защитава своите позиции по ключовите въпроси, които очертах. Защото този въпрос вълнува нашите граждани. Той се а, отнася до техното здраве. А, и а, днес, за да защитат своите права, пациентите трябва всеки път да прибягват до съда. Значи, дълг на Европейския парламент е да се постарае този въпрос да намери по-бързо решение. Мисля, че е, можем, е, работейки заедно, да свършим много добра работа и бързо да намерим решение, като защитим, пак ще кажа, пред съвета ключовите въпроси. Вярвам, че ще направите най-добрите възможни предложения в това отношение. Благодаря. Благодаря, Франсуаз Гростет. Това е много важна област на законодателството. Чухме какви, каква е линията, която се предлага. В случая проблемът ни е съветът. Може би предстои да чуем точно какво застъпва съветът. Има страни, които не искат нищо да се въведе, други искат да се въведе много малко, трети ни подкрепят. Нека сега да чуем докладчиците в Сянка. Първо так от Берент. Благодаря, господин председателю. Господин Лайнен, вие самият казахте, че докладът е много важен, защото засяга важна част от законодателството, тема, която доста отлагахме в Европейския парламент. Така че изрично искам да поздравя Франсуаз Гростет за този отличен, честен и лоялен по отношение на първото четене в Европейския парламент доклад. Той отразява начина по който протече дискусията, но същевременно и амбициозен доклад. Амбициозен познаваме добре Франсуаз. Добрият политик е амбициозен политик. Чела съм доклада, лично аз мога да се подпиша под всичко записано в него. Но това, което ни интересува повече е резултатът. Ето защо трябва да видим как е възможно да се постигне консенсус, за да може тази част от законодателството наистина да намери приложение. Прочетох и становището на съвета. Естествено, че не съм съгласна в неговата цялост с него, както не са идеални за мен и общите становища на съвета въобще. До сега не ми е попаднало в ръцете общо становище на съвета, което да ме накара да заръкопляскам. Това, което уважавам в съвместното становище, е, че се прави опит в съвета да се намери консенсус, да се постигне съгласие. Това дори е постигнато, защото съвместното становище е прието с голямо мнозинство, което си е постижение и ние трябва да го признаем. Ето защо смятам, че трябва да огледаме своите приоритети, да видим къде можем да поотстъпим на съвета и къде не можем и очакваме съветът да ни отстъпи. Аз нямам правата, които има докладващата и няма да споменавам всички моменти, само някой от тях. Един от тях, който не е най-важният със сигурност, но е внесен от мен, това е въпросът за редките заболявания – трябва да се занимаем с проблема на редките заболявания в Европейския съюз, за които а, обаче не във всички държави членки се превижда заплащане от здравните каси, респективно обещетения, защото те не съществуват в съответните страни. Въпреки това трябва да дадем шанс на пациентите да се лекуват в която страна желаят. И мисля, че има възможност да се стигне до разумно споразумение с съвета по този въпрос. Ще се спра само на 3-4 още момента. Сега първо въпросът с предварителното одобрение. Преди да проведем първото четене, и в нашите политически групи имаше така доста разгорещени обсъждания по въпроса, на моменти дори тежки дискусии. Опитахме се обаче да постигнем някакво съгласие. Сега на първото четене все още имаше проблеми, но сега след съвместното становище, след като отмина известно време, мисля, че ще можем по-лесно да намерим общ език. Предварителното одобрение е нещо, за което дава възможност съдът на европейските общности. Той казва, държавите членки трябва да имат право да дават такова предварително одобрение, което аз подкрепям в определени случаи. Но това предварително одобрение не бива да се размахва като инструмент, който да доведе до абсурд законодателството. А, този инструмент трябва да се използва честно и лоялно. За определени случаи трябва да има общо одобрение. Нещо, което не се казва достатъчно ясно в съвместното становище на съвета и смятам, че по този въпрос ще трябва да поработим с тях. Искам да кажа и две думи по въпроса за контактните звена и мрежите. Франсуаз Кростет обърна внимание, че за пациентите е изключително важно да имат някакви звена, някакви бюра, към които да се обърнат за контакт, но те трябва да са ре, реално съществуващи, дееспособни и да могат да предоставят информация. Но не по-малко важни са мрежите, за да може да има обмен между държавите членки за терапии, за най-добри практики и прочие. Смятам, че в това отношение трябва да се даде възможност да държавите членки да направят такова нещо за своите граждани. Може би не днес и утре, но в средносрочен план. И може би ще намерим възможност да дефинираме тази цел, като проявим гъвкавост по отношение на времевата рамка. А сега две думи за целия пакет за реимбурсиране на разходите или възстановяване на разходите, респективно авансово заплащане. Обедена съм, че ще намерим някаква система. Дали ще са ваучери, дали ще е нещо друго, но някаква система, която да дава възможност на държавите, членки и на пациентите да не е, правят големи авансови плащания и бързо да получават реимбурсация. Знам, че много държави членки се боят от това, че системата за реимбурсиране няма да сработи, а и има достатъчно примери за това в Европейския съюз. Има държави членки, които много отдавна, в които много отдавна се чака, примерно, да се е, възстановят разходите на пациенти, които примерно са претърпели злополука в дадена държава членка, лекувани са там и сега се чака възстановяване от страната на происход. Това, сега е, това обаче е въпрос на е, договорка с съвета, защото в съвета са представени всички държави членки. Що се отнася до второто правно основание и така нататък, смятам, че можем да се разберем с съвета. А, и сега обръщам се преди всичко към съвета. Можем да се договорим, ако успеем да намерим консенсус по а, предварителното одобрение и ограниченията в член 8. Там трябва да се намери по-друга дефиниция. Мисля, че член 8 трябва да се преразгледа отблизо, защото смятам, че ограниченията са твърде рестриктивни, едва ли са необходими в този си вид. Освен това, трябва да разгледаме списъците, в които влизат случаите, подлежащи на предварително одобрение. Франсуаз Констет обърна внимание, че не бива да оставяме съда на европейските общности да взема решения, защото следващия път, когато той ще вземе решение, той няма да реш... вземе решение по конкретен пациентски случай, а за нескупо... ще вземе решение за нескопостно законодателство или нескопостно управление и ще взе... произнесе решение против държава членка, която не е транспонирала дадено законодателство. Може би си струва да обсъдим този въпрос. Може би има държави членки, които биха рискували, но не ми се вярва. Надявам се, че ще можем да постигнем споразумение. Много разговори вече водих и тази сутрин включително. И забелязвам, че аз самата трябва да правя отстъпки, защото само в моята политическа група знам колко различни представи и очаквания има, но мисля, че можем да направим стъпки едни към други и да постигнем успехи. Последно изречение, нямаме много време. Тече процедура по второ четене, така че се иска сериозна дисциплина и сериозно желание да постигнем добър резултат. Благодаря. Похвал, похвалите, с които се отправят към докладчика за амбициозност, рядко се чуват. Добре, сега обаче пускаме часовника да отброява, иначе няма да се справим. Антония Първанова. Благодаря, господин председател. Аз искам, искам да поздравя госпожа Гростет за този доклад. Всъщност това е един от най-сложните и противоречиви въпроси, които сме имали напоследък в парламента. И тя наистина се радва на нашата подкрепа и сътрудничество. Надяваме се, че ще можем да излезем от една ситуация, в която трите институции, парламента, съвета и комисията влязоха в и изразиха разнобойни позиции. Според мен всичко това а, произлезе от закона ECJK, защото тук говорим за нещо доста прибързано, без сме решили всички а, финансови въпроси, социални въпроси. Сега се опитваме да направим специално изключение за пациенти, които е, се радват на повече права от тези, които се лекуват на национално ниво. Затова парламента трябва да остане единен. Това е нашето задължение, за да отговорим на изискванията на пациентите, Съвета трябва да следва линията на националните парламенти, но според мен те напоследък имат повече проблеми с справянето с кризата, отколкото с общественото здраве. Три въпроса ще спомена най-вече. На първо място пациентите и техните права и да се гарантира, че е, универсалните права са гарантирани за всички. На второ място кодификация, унифициране на съществуващите закони и трето устойчивост на националните системи по здравеопазването. След прилагането на тази директива, ако я приемем, би било добре да не изправим пациентите пред повече трудности, отколкото са имали преди. Сега, що се отнася до националните контактни точки, член 6 от позицията на съвета, подкрепяме позицията на докладчика. Щом говорим за правата на пациента, ние трябва да сме да гарантираме, че те са напълно информирани за правата си. Националната контактна точка трябва да бъде дефинирана възможно най-прецизно. Член 7. Възстановяването на разходите, независимо какво е решението, то не трябва да създава неравенство, трябва да се отчита разликите в отделните национални системи. В този конкретен случай, тъй като пациентите ще изпитват повече затруднения с, само с пътуването в чужбина. Трябва да гарантираме, че няма да бъдат допълнително натоварени с финансови тежести. Тоест, нуждаем се от унифицирана система. Член 8 от позицията, предварителното одобрение, подкрепяме напълно позицията на докладчика. И смятам също, че парламента трябва да остане твърд по тази позиция. Сега, редките заболявания, изменение 68. Всъщност, това е доста странна ситуация, в която комисията се опитва да отговори коректно и навременно на нуждите, исканията на пациентите, организациите, защитаващи правата на пациентите с редки заболявания. Но може би това не е подходящо, тъй като тук ще има дискриминация на базата на заболяванията. Общо взето можем да кажем, че имаме 11 милиона души с редки заболявания в Европа. Представете си само какво пътуване ще падне, ако а, не, отделим специално внимание на това изключение. Трябва да обсъдим въпроса и да видим дали такъв, такава една организация няма да означава, че други организации няма да имат претенции, че и техните разходи трябва да бъдат покривани. Член 13. Електронното здравеопазване. Тук става дума за ефективност и иновации. Няма да навлизам в повече подробности, защото много пъти сме имали възможност да проведем дискусия. Сега, когато става дума за оценка на технологиите за здравеопазване, изменение 88 а, предлага информация за относителната ефек, ефективност и когато използваме този термин ефективност, и говорим за технологиите, преди те да излязат на пазара, да, е, трябва да сме сигурни, че разбираме добре какво предлага тя, дали не става дума за периода след пускането на пазара. И така, нека да отделим по 5 минути. Да, благодаря, господин председател. Най-напред искам да благодаря на докладчика за това, че разгледа всички тези важни въпроси. И както колегата каза, много важно ще бъде на второ четене да се сближат позициите на съвета и парламента. Има три, според нас, най-важни въпроса, където е необходимо да се направи повече от това, което предлага докладчика почти по всички други въпроси аз мога да я подкрепя без колебание. Мисля, че докладчика много ясно а, изброи проблемите. Но кои са тези три въпроси, за които каз... споменах? Първо, предварителното одобрение. До голяма степен съм съгласен с докладчика, че ако говорим за причините, основанията за отказване на предварително одобрение, е необходим изчерпателен списък на тези причини. Не е изчерпателният списък не е приемлив. Обаче не се споменават причини за отказ на възстановяване на разноските, а мисля, че това е въпрос, който трябва парламента да се занимае, защото мисля, че общи причини от общ интерес, примерно подкопаване на финансовото равновесие на системата за социално осигуряване, поради които може да се откаже възстановяването на разноските, трябва да се помисли по този въпрос. Второ, за предварително, авансовите плащания. Това е важен въпрос, но не разбирам. ако човек е пациент и иска да се лекува в друга страна членка, все пак трябва да спазвате правилата в тази страна членка. И ако в тази страна изисква авансово плащане, вие като пациент, който идва от друга страна членка, трябва да отговорите на това изискване. И именно за това трябва да се предвидят подобни авансови плащания. И според мен парламентът тук трябва да промени позицията си. Трето, редките болести, редките заболявания. Мисля, че тук трябва малко по-подробно да се разгледа въпросът за редките заболявания, които не се спомен... Това, че те не са споменати в решението на съвета, не е прието. Но също така и бланкетно, цялостно разрешаване за лекуването на подобни заболявания също не е приемливо. Мисля, че трябва да помислим, ако вие имате рядко заболяване и ако има причини е, страна, някоя страна да ви откаже предварително одобрение, е, какво става тогава? Значи, както и при е, предварителните плащания, може да има причини за отказ на предварителното одобрение или отказ на възстановяване на разноските. Значи, ние като парламент трябва да поддържаме позицията си по този въпрос и се надявам, че стигнем с съвета до споразумение. Благодаря. Сега Милан Сапранох. Благодаря. Уважаеми колеги, благодаря и на докладващата за добре свършената работа. Цялата тази тема е изключително комплексна. Аз обаче ще се спра само на някои моменти. Първо припомням, че нашата цел е да подобрим правната сигурност за нашите граждани, което означава, че е, подобряваме правната сигурност за всички граждани, а не само за онези, които са в състояние или имат желание да потърсят повече информация. Също така не искаме да нарушаваме правната сигурност на националните системи. Що се отнася до достъпа, ние сме за възможността всеки да се ползва от възможността за трансгранично здравеопазване и за тази цел трябва да се предоставя понятна, лесно достъпна информация за това, включително и за хора с увреждания, които не могат да се ползват от обичайната информация. Намираме се в 21 век и имаме пълно право да искаме информация достъпна по всички възможни пътища, включително и електронен. Ще внеса предложения за изменения в този смисъл. Един от параметрите на здравеопазването е качеството и сигурността на здравните грижи, които се предлагат. Тук най-важно е да има последователност на тези здравни грижи. Едно от условията за такава приемственост е предоставянето на информация, включително и такава в електронен вид, която може по-лесно да се предава и сортира. А условие за предоставянето на информация е оперативната съвместимост, така че да може да има обмен между държавите. Същото се отнася и до информирането на пациентите. Всеки пациент, който желая да се лекува в чужбина, трябва да има правото да получи цялата здравна информация за себе си, за да я отнесе там, както и всички, които са се лекували в чужбина, трябва да имат право да отнесат у дома си съответната здравна информация за лечението си. Ако тя съществува в електронен вид, пациентът трябва да има правото да, ги, да получи информацията именно в този вид, за да я използва. И тук отново е важна оперативната съвместимост. Как ще постигнем такава оперативна съвместимост? Тя е условие за качеството на здравните грижи. Така че е в интерес на гражданите възможно най-бързо да се разпишат правила, които да дадат възможност за оперативна съвместимост между системите. Практиката сочи, че държавите членки до сега нямат общи правила в това отношение. Затова би трябвало да се възложи мандат на комисията да разработи такива правила. То говоря преди всичко за правилата за идентификация, авторизация, за дефинирането на здравното досие. Здравния картон. Освен това, искам да кажа нещо за електронните рецепти. Пациентите трябва да имат възможност да си купуват лекарства в всички държави членки. Затова ни е необходима електронна рецепта и оперативно съвместима база данни за рецептите. Това също би трябвало да бъде задача на комисията, за да може да се проверява истинността на рецептата. Трябва да може да има контакт между издалия рецепта, работата лекар и фармацевта в аптеката. Тук говорихме за много, тук много говорихме за информация. Говорихме и за оценка на качеството на новите медицински технологии. Но ето и в това отношение трябва да се обменя информация. За да бъде ефективен този процес, всички засегнати страни трябва да бъдат въвлечени лекари, изследователи, бизнес и така нататък. И накрая нека кажа две думи на електронното, за електронното здраве. За 20 секунди ще го направя. Предварителното одобрение а, е точно толкова важно, колкото е, електронното здраве. Тук има голямо поле за развитие. Отдавна се разма, раз, занимавам с е, проблема за електронното здраве. Възнамерявам да създам неформална работна група по въпроса. Госпожа Рейдинг също прояви интерес да общува с такава една група. Благодаря. Това бяха докладчиците в Сянка. Следват следващите оратори. Мога да ви предоставя само по 3 минути. Оресте Роси. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на докладващата. Честно казано, имам така сериозни съмнения относно приложимостта на този текст. Защо ли? Ами, наистина би било добре пациентите да имат възможност за свободно движение и ползване на здравни услуги в други държави, ако няма съответните здравни услуги в собствената им страна. Но никак не съм сигурен, че може да се създаде система, която да гарантира, страните, които биват заливани от вълни от пациенти, просто защото имат по-добри здравни системи, да бъдат а, защитени. Нищо не се говори за минимални стандарти, не се говори за минимални а, стандарти за разходи. Казва се просто, че ще има свободно движение на пациенти е, включително и ако са е, записани в някакви списъци за чакащи, да се съграти този период на изчакване. Добре, но давам пример в е, държавата А няма добро за здравеопазване, но имаме държава А, имаме държава Б. Държавата А е с лошо здравеопазване, държавата Б е с добро здравеопазване. Стотици хиляди пациенти отиват от държавата А в държавата Б. Как горката държава бе, която бива залята от вълна от пациенти, да бъде защитена? Първо, как да се задържи на повърхността не само по отношение на оборудваност, а и на разходи защото в текста се казва, че частта от разходите, които се реимбурсират от държавата по происход на пациента еди каква си. Т.е. говори се не за реалните разходи в страната, където се провежда терапията, а, а разходи, чието размер се определя от държавата по происход. Давам за пример Италия. Националната ни здра... система за здравеопазване е една и освен това в отделните региони има регионални системи. Примерно от ако от съседна провинция дойдат в Венеция да бъдат а, е, обслужвани, ако се допусне от съседни провинции с лошо а, е, здравеопазване пациентите да отиват в Венеция, системата на Венеция ще рухне. Това е проблемът. Виждам, че докладващата иска да се заличи единствената защитна клауза, възприета от съвета в текста. Това е член 7, алинея 9, където се казва, че по съществен... Господин председател, потискате ме, исках 3 минути. Е, Петър Лиза. Благодаря, господин председателю. Нека и аз да благодаря на Франсуаз Кростет. Аз мисля, че това е най-важният доклад в областта на здравеопазването, който прави нашата комисия и мисля, че тя много, е много добър наследник на Джон Бойс и се справила отлично с работата си. Във връзка с казаното от Модесте Роси, искам все пак да припомня, че за съжаление прекалено често обръщаме внимание на малобройните проблеми, които би е, създало трансграничното здравеопазване. Да, обаче аз чувам от лекари, особено от погранични райони, че много биха се радвали, примерно, от съседна страна да дойдат в Германия да се лекуват хората. И никой не се бои от е, наводняване с пациенти. Напротив, а що се отнася до реимбурсирането, нито в доклада на госпожа Кронстед, нито в предложението на комисията не се предвижда да не се реимбурсират разходи. Но а, във всички случаи трябва да имаме предвид само интересите на пациента, а и а, така да се каже, доставчиците на услуги в областта на здравеопазването могат да се съобразят с това. Искам да подкрепя изцяло доклада на Франсуаз Костет, като е, подчертая три момента, в които е необходимо непременно да се промени общото становище на съвета. Първо, редките заболявания, особено предложение, за, е, предложение 80 на Франсуаз. Тук съветът би трябвало да ни отстъпи. Редките заболявания непременно трябва да се Е, споменат. Дали предложение 47 ще може да се наложи, ще трябва да се борим. Става въпрос за облегчение за пациенти с редки заболявания, ако съответната терапия не съществува в тяхната страна. Защото някога наистина тези болести, са, заболявания са толкова редки. Дагмар Робер, например, а, направи лапсус и каза, че е, заболяването е рядко и в някои страни го няма това заболяване. Тя искаше да каже, че няма терапията за това заболяване. Сега а, за предложение за изменения 1 и 5, то ми, те ми харесват, също 53 за ваучерите. Знам, че е сложно и в нашата политическа група има разнобой. Но ние сме все пак пряко избрани граждани. За нас би трябвало да е важно нашите пациенти да не губят пари. Естествено, че не е приятно един човек да авансира терапия и да чака дълго време да му се възстановят разходите, но все пак ще ги получи. По-лошо е да не ги получи. За това предложение 53 според мен е много добро. Председателят Йоланда Химнер. Е, е, Благодаря. Трябва да призная, че докладът Кростет е просто образцов, образец за доклад, който говори за гласа на всички пациенти от Европейския съюз. Много съм доволна, че чувам такъв доклад. Също така съм доволна да чуя, че има компромис в съвета, може би не е изцяло задоволителен, но все пак компромис, все пак стъпка към нас. Директивата е обсъждана многократно и задълбочено и в държавите членки, и в съвета, и в парламента. Както е известно, на първо четене също имаше спорове. Знам, че постигнатият компромис никак не е лесен и че не е възможно всички да останат доволни. Но Нека констатирам, че ако успеем да направим такъв компромис, че основните условия за а, здравни грижи да залегнат като минимален стандарт, това би било огромен успех за парламента. Няма съмнение, че трябва а, да има такава директива за правата на пациентите. Напротив, спешна необходимост има от такава директива, която да дава възможност за достъп до здравеопазване на пациентите в други държави членки в случай, че в собственото им държава те нямат достъп до а, а, незабавна и цялостна терапия. Мисля, че такава една формула е добро решение и ще допринесе за това здравните грижи в целия Европейски съюз да се подобрят. Става въпрос не за създаване на единна хармонизирана система, всяка държава членка има собствена здравна система. Става въпрос по-скоро за разширяване на възможностите за лечение и достъпа до лечение в други държави членки. Знам, че много държави членки, включително и Полша, срещат проблеми с тази директива, особено що се отнася до здравния туризъм в кавички. А, лично аз не се страхувам от здравен туризъм, просто защото се създава една бариера, а тя е, че държавата членка по происход трябва да поеме разходите, които възникват за съответното лечение в другата държава членка. С други думи, ако даден пациент иска да избере друга държава на лечение, то той ще трябва да доплати нещо от джоба си. Защо не? Макар, че много от услугите в областта на здравеопазването в Польша, да кажем, се оценяват по-низко, отколкото в Германия, то е, няма някакъв масов наплив от пациенти между нашите две страни. Просто има лечение в спешни случаи и така нататък. Señor presidente, yo estoy de acuerdo con François Gostet en la mayoría de las cosas, el 99%, y también con Drama, con Drama y creo que... Да, съгласна съм с 90% от предложението. Според мен акцентът в документа е добър. Но не трябва да забравяме, че Испания беше в основата на блокирането, така да се каже. Не трябва да забравяме една от основните причини, защо Испания се противопостави. Защото една държава изпраща пациенти, а пък друга държава осигурява здравните услуги. И това е в основата на проблема. Сериозен е този проблем. Трябва да го разрешим. Тоест, една държава, една държава ще се третират пациенти с редки заболявания, в друга държава ще им бъде отказана такава помощ. Между различните държави има големи разлики. Трябва да приемем този факт. Съществува здравен туризъм. Има ясни тенденции, които показват това. много хора не си плащат осигуровките, пък в същото време получават здравни услуги. И това беше въпрос посочен от съвета. много граждани на Германия, да речем, които отиват в Испания, искат временно жителство, защото решават, че след време ще се върнат в собствените си държави. Всъщност сега сме се опитали да решим този проблем. Идеята, че можете да се върнете всеки път, когато искате и да се разполагате с едни и същи права, с всичките си права, е едно, но в същото време трябва да знаете, че трябва да си плащате осигуровките и данъците, ако искате да ползвате местните услуги. За това сме предложили и двойната правна основа – и самият пациент би могъл да си избира лечебното заведение. Ясно е, че ще си изберете най-хубавата болница в Мадрид, а не някоя провинциална болница. държавата членка, която посреща тези пациенти, трябва да има някакви права, да каже, да речем, можем да приемам 90 пациенти годишно. По този начин ще можем да контролираме ситуацията реалистично. Само ако правим това, ще можем да разберем как работи системата, ще можем да разберем нейните предимства и недостатъци. Да, наистина има истинска заплаха, защото директивата все още не се прилага пълноправно, пълноценно. Да, да, благодаря ви, благодаря ви. Давам думата на следващия оратор, съжалявам. Благодаря, господин председателю. Смятам, че е похвал, похвален начина, по който госпожа Кростет ни представи позицията на съвета и я така постави под въпрос решително и последователно. Има три момента, които за мен са много важни и аз съм съгласявам с нея. Смятам, че нейното предложение по отношение на предварителното одобрение е много по-прецизно, отколкото това на съвета и предлагам на колегите да го подкрепят. Не по-малко важен е въпросът за системата на информиране. Въпросът за това, че пациентите трябва да имат право на съответната информация. Но има още един аспект, който до сега не се подчерта достатъчно – доставчиците на медицински услуги трябва да бъдат точно толкова добре информирани кой е застрахован, кой е осигурен и кой не. Не бива да се забравя и този момент. И още един момент, който не се спомена, това са начините на е, отчитане. Е, отчетните централи, дали това ще са централи, дали ще са отдели, но във всички случаи отчитането на разходите трябва да става професионално и бързо. Трябва да решим и този въпрос. Не забравяйте, че не в цяла Европа се плаща в евро тъй че при конвертирането на валута могат да възникнат проблеми, ако няма строга система за отчетност. Освен това искам да обърна внимание на колегите, че в хода на дискусията в съвета трябва да сме взели решението си тук с квалифицирано мнозинство, ако искаме да наложим волята си. Нали, с други думи, когато подготвяме решенията тук в комисията и в пленарна зала, трябва много да внимаваме. Не съберем ли квалифицирано мнозинство, ще изгубим позициите си. Има още някои моменти, които могат да се прецизират в текста на директивата чрез предложения за изменения. Но мисля, че можем да решим един стар проблем. В Унгария казваме, е, в Унгария казваме провикнала се планината, разплакала се мишката. You, Благодаря, господин председател. по същество. По отношение на предварителното одобрение, там трябва да се приближим до становището на съвета, за да може да се споразумеем. Наистина, истина е, че предложението на света е малко прекалено отворено. Съгласен съм, че е необходимо предварително одобрение. Редките заболявания. Искам да попитам как този нов закон се. какво е отношението му към регламент 883 от 2004? не знам дали трябва да премахнем предварителното одобрение за редките заболявания защото понякога хората отиват в чужбина, защото са отчаяни, в безисходица. Идват в Холандия, харчат хиляди е, е, за абсолютно безмислено лечение. И трябва да знаем дали един пациент наистина ще има полза да потърси лекуването от другата. Е, Искам да подкрепя докладчика по въпроса за обмена на информация за за това дали един лекар, примерно, е заличен от списъка за злоупотребите с медицинските услуги. Трябва да има информация за това. Преките плащания. Искам да попитам как се стават разплащанията по здравните карти. Разбирам, че има забавене. Минават години преди да бъде направено плащането. Как тогава една частна болница ще приеме един пациент, за който трябва правителството му да плати и знае, че трябва да чака много дълго? А, може би по този начин искат да предотвратят движението на пациентите. Съгласен съм, че не може да... Не ни е необходим омбудсман, но не можем да създаваме огромна администрация. Колкото до, до бюрата за контакт а, са необходими, за да знаем... Не може да очакваме правителствата да създадат подобни бюра за информация, които да предоставят информация на хора, които идват а, от чужбина. В момента а, имаме някаква система за информация, но искам да знам за колко души става дума, когато говорите за създадена на мрежа от подобни бюра за информация. И накрая, не трябва да отделяме бюджетни средства за това. Ние не сме министри на здравеопазването. Има други приоритети. И последно. Не, съжалявам, казва председателя. За графика. А, значи, Срокът е, е в четвъртък по обед. Мисля, мисля, че времето ви приключи, казва председателят, прекъсва изкажете се. Благодаря. Искам да кажа две думи. Искам да кажа две думи за приложение за изменение 22. Франсуас говори за предварителното одобрение, а съветът смята, че предварителното одобрение трябва да отпадне в когато има въпроси от общ интерес и когато има пречки за трансгранично здравеопазване. аз малко се боя от такива общи формулировки. Живял съм в комунистическа система и понякога се е случвало на някого да не му дадат паспорт, защото имало важни обществени причини за това. Така че такива формулировки предпочитам да ги избягваме. Има нещо обаче в предложението за изменения, което не разбирам и Франсуас, може би ти ще ми обясниш. Това предварително одобрение се отказва, ако съществува въз... опасност от обществен характер или съществуват обществено важни причини. Какво се има предвид под такава опасност или рихт или заплаха? Каква е тая, е та опасност? Бяха отправени различни е, въпроси към комисията. Нейният представител, заповядайте. Много благодаря, господин председател. Искам да благодаря на Франсуаз Гриостет за доклада. Каква е причината да съм тук? За мен е много важно да съм тук на този първи дебат и да видя каква е позицията на е, комисията ЕНВИ. Както знаете, предложението на комисията в началото беше изключително амбициозно. Ние приветстваме вашето първо четене, защото подкрепихте нашата амбиция. Но след това преговорите в съвета бяха изключително трудни, както ни припомни Дагмар толкова бяха трудни, че почти стигнахме до патова ситуация. Можехме изцяло да се провалим в опита да постигнем обща позиция. Но след това министрите на здравеопазването осъзнаха, че сме изправени а, пред проблеми с основните права на пациентите в Европа. И е много важно да се справим с тези проблеми. Но а, ние наистина сме изправени пред ситуация, в която държавите се борят с устойчивостта на своите бюджети. Така че министрите имат определени задължения по отношение на устойчивостта на своите национални системи. Поради тази причина ние от комисията подкрепихме общата позиция, която въведе системата по предварително одобрение тази система не беше включена в нашето първоначално предложение. Ние разбираме, че това е от основно значение за държавите членки. И още веднъж ще цитирам Дагмар. То става дума за едно искрено и честно прилагане. Трябва да имаме а, такава ситуация, в която държавата може да каже аз не мога да дам такова одобрение, защото това ще представлява заплаха за устойчивостта на нашата система. Това е създадено за такива цели, а не за дискриминация. Опитахме се да създадем система, чрез която министрът на здравеопазването може да каже не, няма да платя, не мога да си го позволя. От друга страна, смятам, че когато причините не са свързани с такава финансова устойчивост, списъкът с критериите трябва да е затворен. Пациентите трябва да са наясно какво могат да очакват. Тоест това да имаме отворен списък, знаете, че в началото го подкрепихме, да сме наясно, че може да се положи съответното усилие да се изготви затворен списък. Сега, що се отнася до предварителното одобрение, парламентът ще трябва да предприеме съответния а, ход. Госпожа Грилстет ще трябва да предприеме съответния ход с оглед на решението в съвета. Сега информацията, която се предоставя на пациентите. Наистина е важно пациентите да могат да се придвижват. И тук можем да предоставим цифри на Линда Маккеван. Тук говорим за по-малко от 1% от пациентите, които се придвижват. И всъщност не можем да очакваме, че тази директива драстично ще увеличи тези цифри на пациентите, които отиват да се лекуват в чужбина. Говорим за увеличение с максимум от още 1%. Така че наистина трябва да помислим за предоставянето на информация на пациентите и що се отнася до начините, по които може да се отиде в чужбина. Може да става въпрос за авансови плащания, а тъй като ще има система за предварително одобрение, държавите членки ще са наясно за какво лечение говорим и за какви средства се мисли и планира. Тоест, понякога наистина може да се гарантира авансовото плащане. Сега, редките заболявания. Тези разпоредби могат да дадат отговор за лечението на определени редки заболявания. Вярно е, че а, хората, благодарение на директивата за социална сигурност, а, имат гарантирано придвижване и лечение в чужбина, но понякога те казват, за съжаление, няма капацитет в нашата държава за диагностика. Тоест, ние трябва да вземем и това предвид и чрез този регламент ние ще гарантираме по-големи познания. А, един сбор от познания по редките заболявания. И а, ние всъщност трябва да направим обаче оценка за броя на редките заболявания и за това а какви средства се очакват да бъдат отделени. Не можем да очакваме а, всичко да се заплати от националния бюджет. Но се опитваме да намерим равновесието и устойчивото решение а, за лечението на редките заболявания електронното здравеопазване, е нещо, което беше споменато от госпожа Грилс, те е включено в измененията. Опитваме се да определим критерии, правила и стандарти. Според мен това е изключително важно. Електронното здравеопазване ще гарантира безопасността, ще гарантира продължителното лечение, ще гарантира ефикасността и по-низките разходи. Трябва да имаме качествено правно основание, чрез което комисията да може да комуникира и работи заедно с държавите членки. Сега, критериите за качество. Да, наистина смятаме, че е важно да се работи по тези стандарти. Днес няма да бъде възможно да формулираме стандарти по качеството на европейско ниво, защото ситуацията е отчаиваща. Но е важно да разполагаме с основа, тъй като можем да оставим държавите членки да определят качеството на третирането на лечението, което да предоставят на пациентите. И след това обаче – държавата, която възстановява разходите, ще каже, това, което вие предлагате като лечение, не отговаря на нашите критерии. Тоест, ние няма да възстановим разходите. Тоест, ние трябва да започнем да работим по взаимното признаване на критериите. И в заключение. Това е законодателен текст от основно значение. Не само защото а, той предоставя правно основание на европейските пациенти им дава основание да, използват, да се ползват от своите права, но осигурява и по-добра ефек... ефикасност. Ще наблюдаваме сближаване, сътрудничество. Така че, умолявам ви, трябва да стигнем до компромис и то доста бързо. Жалко, е, че минаваме през труден процес на помиряване, на помирение по тази точка, но умолява парламента да вземе позиция, която ще ни позволи да постигнем съгласие с държавите членки. Благодаря. Okay. Thank you very much for this... Много благодаря за обясненията, които предоставихте. Е, Франсуас Грюстет надълго и на широко и интензивно представи доклада. Всъщност нямаме повече време. време. Давам ви думата само а, за две минути и след това се връщаме до крайния срок за внасяне на изменения. Извинявам се на колегите, нямаме достатъчно време. Две думи, господин Франсуас, Две минути. Господин председател, много бързо ще говоря. Слушах много внимателно всички колеги. Преди всичко искам да благодаря на всички защото те всички разбират, че е необходимо да постигнем напредък и да стигнем до текст в полза на пациентите. Искам само да уверя някои от моите колеги, които бяха изразиха опасения, повече отколкото други, да не би да се получи инфлация на здравните грижи в някои страни. Е, е, става дума за по-малко от 1% от европейското население. Повечето хора се получават здравни грижи там, където живеят. И нямат намерение да ходят да се лекуват в друга страна членка. Така че с процедурата на предварителното одобрение, с възстановяването на разноските от страната членка, в размера, в който биха били а, а, възстановени разноските в самата страна членка, а, става ясно, че тези опасения са неоснователни. Искам да ги уверя, че веднъж а, преодолени тези проблеми, след като им дадем необходимия отговор, ще можем да вървим напред, за да можем да работим за постигане на компромис – за да можем а, на, да стигнем до решение на второ четене. Това би било един успех за парламента. И мисля, че сега е важно да го направим, защото наистина има повишени очаквания да постигнем резултат. А, защото всичко това проистича от решенията на Съда на Европейските общности. Благодаря. Бива си го това досие важно е за толкова милиони хора. За това са и така ангажирани колегите, включително и със своите предложения за изменение. Проблемът е обаче, че на 27 и 28 октомври ще трябва да гласуваме в комисията. Трябват ни 15 работни дни за многобройните постъпващи изменения. Значи 30 септември, 18 часа. Повече не можем да отпуснем време. Да не е 12 часа, 18 часа. Е. Досието е познато, за общото становище е известно от май. Значи 30 септември, 18 часа. Благодаря на колегите за участието. Е, ще използваме новия инструмент. Нека да влязат, да постъпят предложенията чрез електронния инструмент. Благодаря на преводачите и комисията и всички. Закривам заседание. Това е <laughs>